Hello everybody, good morning. Добър ден. Предлагам да започнем. Нека да приемем дневния ред. Има ли бележки и предложения за промяна на дневния ред на днешното ни заседание? Не виждам такива, така че дневния ред е одобрен. Имаме превод на всички 20 езика на нашата комисия включително и вашия, господин Каза. И така, първо ще чуем различните докладчици по различните досиета, свързани с тристранните срещи. Първо е 883. Госпожа Бишов е първа. Заповядайте. Good morning, everybody, and thank you, chair. Добър ден на всички. Благодаря, госпожо председател, за тази възможност да говорим за преговорите и за това какво се случва с координирането на системите за социална сигурност. И миналия път го казах, темата е сложна и преговорите са сложни. Още в началото на преговорите това бе ясно. Преди европейските избори имаше едно предварително споразумение, което обаче се провали в съвета. Какво сме постигнали до момента? От една страна опазихме тези 80%, по които водихме преговори. Имаме съгласие по тях и решихме да се съсредоточим по някои нерешени въпроси, които са сложни сами по себе си – и искахме да видим дали може да се стигне до компромис. Както знаете, проведахме 8 тристранни срещи преди изборите. Имаме 3 срещи след изборите. В момента финландското председателство има много ограничен мандат, който не дава възможност за преговори. Имаме и съвет, който е много разделен по всички въпроси, по които искаме да се стигне до компромис. И така, какво направихме? Последната тристранна среща набелязахме възможности да се стигне до пакет, който да е полезен Финландското председателство се опитва в съвета да получи информация по тези варианти, които предложихме ние. Нека говоря честно. Имахме румънско председателство първо, което вървеше напред бързо, бяха много ангажирани с темата, нещата обаче не се случиха. Сега имаме финландско председателство, което подхожда много разумно, много внимава на къде стъпва и в какво прави. Следващото, харватското, може би ще бъде нещо по средата и това в крайна сметка може да сработи и да намерим компромис. Имам още една среща, тя е на 12. Тогава обаче ще направим обобщение на свършеното до момента и ще продължим с харватското. Имаме и нов комисар, Николас Шмидт. Като комисар Мариан Тайсън беше изключително полезна за нас. Тя направи всичко възможно да се стигне до компромис. И много искам да й благодаря за работата, която извърши и какво се опита да направи. Така че ще продължим, ще видим какво ще се случи с хрватското председателство, но смятам, че е важно да продължаваме да смятаме, че скоро трябва да се приключи с това досие, тъй като много от пътуващите работници разчитат на нас, за да има координация и да бъдат защитени работниците и служителите и да няма злоупотреби, каквито съществуват. Much, Благодаря, госпожо Бишов. Наистина са сложни тези трилози, тъй като е сложна и темата. Това го знаем всички. Разделят се държавите членки по интереси, няма групиране, събиране. Господин Радке за минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление. Трябваше да докладва господин Радке, но него го няма, ще дойде по-късно, така че отлагаме. На трето място госпожа Максова. Тя ще ни разкаже какво се случва с нейните тристранни срещи. Děkuji za slovo. I will speak Czech. Ще говоря на чешки. Поледне, дами и панове. Добър ден на всички. Нека кажа няколко думи за третия трилог, който бе проведен на 24 ноември. За съжаление, не всички въпроси са намерили своето решение, независимо от това, че работихме до много късно. И трите страни, съвета, парламента и комисията, изразиха желание да се приключи работа по тази тема до края на финското председателство. 3 октомври и 5 ноември бяха другите дати, които бяха зададени. И така за момента има само технически разговори за шофьорите и що се отнася до е, досиетата на Емпъл и Тран, темите не са обсъдени, особено проблема с шофьорите от трети страни. Има опит да се попречи на шофьорите от трети страни да излязат на преден план и да получат повече ползи от нашите шофьори. След това командироването на водачи. Първият въпрос е гъвкавост на допълнителните действия т.е. товарене, товароразтоварни дейности при двустранен транспорт, изключване на този двустранен транспорт, когато става дума за превоз на пътници и след това дългосрочно командироване. Този проблем все още не е решен и датата на влизане в сила на новите правила двустранният транспорт ще бъде изключен от командироването между две държави членки, когато има една от държавите, където е седалището на фирмата, имаме 0 плюс 1, 0 плюс 2, след това каботаж. Тези въпроси ще са обект на правилата за командироване – има и въпроси, които са свързани с по-доброто изпълнение, обмен на информация, благодарение на различни системи. Има и други политически въпроси, които трябва да бъдат разрешени, като например синхронизиране. След това автобусите има различия в становищата 4 плюс 4. Това е предложението на съвета и 1 плюс 1 е предложението на парламента. Междугрупово командироване. Това е друг въпрос, който бе обсъден. И след това взаимоотношенията между Европейския съюз и трети страни. Дългосрочното командироване също тези въпроси не са разрешени. По-нататъчните тристранни срещи, а другите страни искат да се водят преговори, има възможност да се проведе още един трилог, още една тристранна среща, която да се проведе на 11 декември, може би късно вечерта. Това е идната седмица и преговорите ще бъдат по-дълги, отколкото очаквахме. Може и да не се стигне до съгласие. Европейската комисия така или иначе обаче излезе с компромис, който ще бъде изпратен на парламента в формат 4 колони, таблица с 4 колони и Трите страни мисля, че искат да стигнат до съгласие, но съвета има някои така, линии, които не иска да престъпва, ние също, така че ще видим какви компромиси може да се намерят. Благодаря. И аз ви благодаря. Последна информация е за Еразъм. Еразъм – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младеща и спорта. Докладчик Хинел – Имало е втори трилог, доколкото разбирам в началото на ноември. Заповядайте. Е, много благодаря. И през септември ми беше възложено това досие. Бяха проведени две заседания по тристранните преговори. Имаше също така две заседания на докладчиците. В Сянка имаше много експертни срещи. И Следващия понеделник се очаква следващото заседание по тристранните преговори. Задаваха се и се обсъждаха въпроси, свързани с бюджета и трети държави. И също така това са частите, които са сложени в квадратни скоби от съвета. И също така все още няма яснота във връзка с многодишната финансова рамка. Беше постигнато предварително споразумение по членовете 1 и 13б. Второ, подчертавам, че в новата програма Erasm Plus има изрично упоменаване на качеството на работа и трето, едно от принципните искания във връзка с Еразъм Плюс беше тази програма да бъде обвързана с пригодността за заетост. Постигнахме това, че следващата програма Еразъм Плюс ще има отделен раздел, посветен на приобщаването, включително и ще има заделено финансиране за хора с по-малко възможности. Това е в съответствие с хартата за основни права. Що се отнася до най-сложните раздели, парламентът от самото начало настояваше, че трябва да участва много по-активно в цялата дейност по изпълнение и промените в програмата Еразъм Плюс и да участва всички преговори по програмата бяха постигнати реални резултати на второто заседание на тристранните преговори. И има много останали въпроси, които трябва да се решат на политическо ниво. Съветът беше много по-гъвкав от комисията, що се отнася до придаване на повече правомощия на парламента. Също така се предложи формата форум за консултации, който да позволи повече възможности за парламента да участва в процесите, свързани с програмата Еразъм Плюс. Също така има останали ангажименти, които сме поели, както вече казах, по 13б. И също така, що се отнася до прякото и непрякото управление, е една от точките, която все още не е решена, предизвиква много сериозни проблеми на техническо-експертно ниво. И това се отнася и до страната и региона на приемане. И трябва да помислим как да определим подхода си към този аспект. Също така структурата на програмата е по-ясна вече и първоначалните идеи да се включи приложение, за да има включително и разбивка по пол. Съветът в крайна сметка прие това предложение. Що се отнася до новите инициативи, например, европейският университет и след последното експертно заседание в Страсбург миналата седмица бяха направени декларации за новите инициативи. Трябва да говорите малко по-бавно, тъй като преводачите трябва да си свършат работата. Много ви моля, много бързо говорите. Е, е, е, enthusiastic you are about this file. Yeah, yeah, thank you. Да, добре, благодаря ви. След последното експертно заседание в Страсбург, преговорите са замразени. Очакваме повече гаранции по новите инициативи. Европейския парламент смята, че следва да се изчака приемането на многогодишната финансова рамка, за да може да се направи съответната разбивка по теми. Преговорите са замразени, защото са тясно свързани с бюджета и многогодишната финансова рамка. За това много е малко вероятно тази програма да бъде финализирана в рамките на финландското председателство. Благодаря ви за информацията. Нека сега да чуем какво се е случило на заседанията на делегациите. В края на октомври имаше едно заседание. Първото бе председателство на госпожа Юнгериус. Може ли да ни кажете съвсем накратко какво се случи на делегацията в МОД? Uh, Благодаря, госпожо председател. Много интересно бе посещението и програмата бе много интензивна. Заседанията бяха дълги, бяха едно след друго, веднага различни отдели на МОД представяха своята работа. Имахме различни заседания с работодателите, с служителите. Имахме различните... Срещнахме се с различните делегации в МОД и за тях от една страна усетихме, че искат парламента да ги подкрепи и да се ратифицира новата конвенция на МОД, която миналия юли, всъщност не, юни бе приета за турмоза на работното място. Има процедура, доколкото разбирам, и ако на европейско ниво имаме препоръка, ратифицирането на тази конвенция от държавите членки ще мине по-бързо. Мисля, че това трябва да бъде разгледано от нас. Освен това, те отбелязаха 100 годишнината си много от работата на МОД по това, което те наричат бъдещето на работното място, е една обща формулировка, но работят много по тази тема. Например, работа на интернет платформи, променящите се трудови договори са включени в тази тема. Има много работа, която се върши. И предишния съвет на ЕПСКО през октомври включваше в дневния си ред какво да се прави по тази тема за бъдещето на работните места. Това бе включено от финландското председателство. Може да го включим и в нашите теми и бюрото на МОД в Брюксел би могло, ако се обърнем с молба към тях, да представи декларацията от 100 годишнината им и да видим какво искат да видят като продължаваща работа. След това, за работната програма на нашата парламентарна комисия, те са направили много проучвания за минималните, а, минималното заплащане, минималната социална защита, въпроса за социалната закрила за всички и имат много интересни и проучвания от Женева. Оглеждам се, дали иска някой да коментира. Те се радват, че ги посетихме и работят по теми, които са същите като нашите, по които работим или ще работим, така че много натоварен ден. Доста бяхме напрегнати след заседанието, но беше полезно. Благодаря ви за доклада на работата на делегацията. Бъдещето на работните места, минималното заплащане, минималната социална закрила са теми, които наистина би трябвало да бъдат сърцевината на работата на нашата комисия. Бих приветствала също сътрудничество с МОД по тези теми и особено 119 е новата конвенция за турмоза на работното място. Това може да се включи в нашия дневен ред, защото ще отговаря на мисленето в Европейския парламент, че трябва да бъдат защитени хората от насилие на работното място и турмоз. Няма да е зле, но сега гледам Робърт с очакване – може би ще е добре да има някакво пояснение за тази процедура, която те наричат за ускорено приемане. Защото ако можем ускорено наистина да приемем ратифицирането на тази конвенция, мисля, че това ще отговаря на нашите приоритети и приоритетите на парламента и на нашата комисия и на всички комисии. Чудесно чух вече от Андрес, че вече сте съставили някаква концепция за писмената процедура, как най-добре да получаваме информацията от МОД и как да започнем сътрудничеството по тези три теми. Много благодаря. Госпожа Рафаела, вие имате въпрос за разъм, така ли? Да. Благодаря ви. Аз бих искала да направя два важни коментара за Еразъм. Приветствам факта, че съветът приветства, приема стратегията на парламента за включването. Сега, що се отнася за управлението на програмата Еразъм? Важно е парламентът да може наистина да има правото да контролира делегираните актове и то на годишна база. Форумът за заинтересованите страни не бива да е заместител на контрола. Освен това, професионалното образование. Ние в Холандия имаме система, където студентите могат да имат професионално образование на по-низко равнище, но само завършеното обучение на това равнище може да позволи следване в више в, в университет или више училище. Мисля, че това е важно и мисля, че точно за това говорим тук. Включването в рамките на Еразум. Моля, вземете предвид това, защото има много студенти в Европа, които ще изпаднат извън системата и няма да могат да участват в Еразъм. Благодаря. Това ще е интересно за нашето заседание на докладчиците в Сянка. Благодаря. А сега госпожа Хинел. Само искам да кажа микрофон за оратора, моля. По темата за управлението, както казах, ние сметнахме, че трябва да прекратим преговорите по този въпрос, защото сметнахме за неприемливи предложението, които получихме. Смятаме, че трябва да има по-активна роля на парламента по време на внасянето на промени в програмата през следващия период. Наистина най-добрият начин е да процедираме и да обсъдим нещата на заседанието на докладчиците в Сянка. Следващия доклад е за делегацията в Харватия. Тази делегация бе ръководена от господин Каза. Господин Каза, ако обичате, кратък доклад за делегацията в Харватия. Съвсем накратко, вие сте видели в имейлите си доклада. Целта беше да се срещнем с социалните партньори, членове на парламента и различни заинтересовани страни, за да обсъдим социалната ситуация, работния пазар. Обсъдихме приложението на европейското законодателство в областта на заетостта, социалните въпроси. Имахме възможността да се срещнем с организации, които работят в областта на младеща, на заетостта. Също така имахме срещи с представители на Министерството на демографията, семейството, младеща. Срещнахме се с правителствени агенции, членове на Харватския парламент. Срещнахме се с представители на Министерството на труда и пенсионното осигуряване. Най-интересното беше, че посетихме и проекти, финансирани от социалния фонд. Много положително беше нашия, опит. Благодаря на секретарията и на преводачите и на членовете на парламента за тяхната, тяхното присъствие и принос. Благодаря. Сега трябва да подобрим протоколите от заседанията. Ако няма коментари, може да ги одобрим. Протоколите от заседанията. В такъв случай преминаваме към освобождаването от отговорност. Имаме 6 доклада, 6 становища. Господин Стеховски е докладчикът. Давам думата на господин Стеховски да представи докладите. Благодаря. Ще премина на чешки. Prvně mi dovolte vyjádřit radost, že tolik členů výboru EMPL přišlo si poslechnout zprávu o discharge. Myslím si, že to je dobrá zpráva pro celý. Благодаря. имахме. Благодаря, че мога да представя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 How it works. Чувате ли превода? Волте подякуват за то, че сте tady а се о discharge. Потом... И така. Продължавам. Отново, благодаря ви за вашето присъствие и за това, че искате да изслушате моят доклад за освобождаването от отговорност. Благодаря на секретарията на Светла и Алоди за това, че работеха с мен по този доклад за освобождаване от, от отговорност. Мисля, че може да кажем, че Сметната палата нямаше никакви резерви по отношение на законо, законосъобразността на изпълнението на бюджета. Аз установих някои е, дефицити при плащанията и при тръжните процедури. Всъщност това бяха дефицити от миналото. Имаше циклични проблеми във всички агенции, така че а, препоръчвам на всички агенции да продължат да подобряват процедурите по отношение на публичните поръчки. Да подобрят процедурите и да използват повече електронните системи за търгове. Освен това, тех... агенциите, които имат технически и консултативни задачи, тези задачи са много сходни едни с други. Мисля, че тези агенции трябва да си сътрудничат и да комуникират по-добре помежду си, така че да имат добавена стойност техният труд. Трябва да се опитат и да споделят ресурсите, за да намалят разходите си. В този смисъл бих искал да подчертая прекалената зависимост и разчитане на външни консултанти. Понякога това може да застраши прозрачността и функционирането на агенцията – това са моите основни коментари. С удоволствие ще работя с докладчиците в Сянка и по-нататък по компромиси и се надявам, че ще постигнем един приемлив резултат. Благодаря. Сега давам думата на докладчиците в Сянка от името на социалисти и демократите до господин Салиба. Благодаря на докладчика за добрата работа, за приложението на бюджета на агенциите, които попадат в обхвата на Комисията по заетост. Европейската сметна палата е изработи доклад. Това е много важен инструмент за нас, но има какво да се направи. Още не бива е, да взимаме несериозно нещата. Тези становища които ни бяха представени, дават една, положител, една положителна оценка за изпълнението на бюджета на агенциите за 2018 година и аз подкрепям това становище. Освен това, вижда се колко важни са агенциите и колко важно е приложението на бюджета. Някои от агенциите изпълниха бюджета 100%. Искам да подчертая, че агенциите можаха да изпълнят амбициозната си програма почти изцяло – и даже някои надминаха своите цели, което означава, че някои от тях изпълниха бюджета 100%. Сметната палата е заявила, че транзакциите са законосъобразни и аз подкрепям колегата, че може да освободим от отговорност агенциите за 2018 година. Въпреки това, ще предоставя някои изменения, които смятам, че ще допринесат положително за общия дух на становищата. В моите изменения ще подчертая важността и висококачествената работа на агенциите. Това са пет агенции, чиято работа е много важна. Те много благодетелстват интересите и работата на всички заинтересовани страни. Радвам се, че комисията ЕМПЛ номинира независими експерти като членове на бордовете на агенциите. Това ще ни помогне да разберем по-добре начина на функциониране на бордовете и агенциите. Независимо от е, ресурсните ограничения на агенциите, агенциите постигнаха своите цели, заложени в програмата за 2018 година, което означава, че те оптимално са използвали своите ресурси, както човешки, така и финансови ресурси. Пред агенциите предстоят нови задачи, тъй като има много важни социални и въпроси, въпроси по заетостта, които възникват непрекъснато. Благодаря на комисията, благодаря на Сметната палата, които работеха по тази оценка на агенциите. Смятам, че споменатите дефицити, които бяха забелязани, ще бъдат преодолени през 2019 година. Важно за това е агенциите да получат съответните ресурси. Би трябвало да не ограничаваме ресурсите за агенциите. Що се отнася до освобождаването от отговорност, би трябвало да подкрепим фонда за най-уязвимите. Този фонд по помага на най-уязвимите хора в нашите общества. Този фонд не винаги е видим, не винаги има конкретни индикатори за неговото използване, но въпреки това трябва да подкрепим този фонд, защото той помага на най-уязвимите. Освен това, новията председателка на комисията подчерта, че областите, социалната област и областите на заетостта са много важни и целите в тях няма да бъдат постигнати, ако не бъдат финансово обезпечени. В този контекст трябва да подчертая, че, този, че агенциите изпълняват много важна роля в областта на заетостта и социалните въпроси. С удоволствие ще работя с, докла, с докладчика за успешното съвършване на становищата. Госпожа Ленуар от Реню е следващия докладчик. Някой, който обаче да я замести. Благодаря, госпожо председател. Аз ще заместя Вероник Трилер Ленуар. ще говоря. Тя ме помоли да я заместа. Тя искаше първоначално да присъства на днешната дискусия. Благодари, тя благодари на докладчика за свършената работа. За агенциите тя казва, че оценката за изпълнението на бюджета е положителна – има препоръки от Сметната палата, които трябва да бъдат приети. И ние като европейски депутати би трябвало да подкрепим агенциите в тяхната работа. Тя приветства и работата по измененията, които тя е представила. Моята колежка говори за изпълнението на бюджета на още на по-низко равнище. Много е важно плащанията да бъдат изпълнявани внимателно. Тя има предвид високия процент, сравнително високия процент грешки, които произлиз, проистичат от сложните процедури и правила, които трябва да се спазват. Някои от тях са национални. Нещо друго, което е важно. Важно е фондовете да бъдат използвани. Не всички фондове и средства бяха абсорбирани. Това е важно за бъдещето. Би трябвало да се намалят грешките и да упростим процедурите при абсорбцията на фондовете. Най-уязвимите хора в Европа трябва да бъдат подпомогнати но данните не позволяват пълна оценка на този инструмент за момента. Инструментът е много полезен, както това се оценява и от Сметната палата. Има съкръщение за полевите кухни, което е неприятно. А от мое собствено име, аз бих могла да направя с още няколко коментара. Може би ще се включа. Ще кажа сега какво имам да кажа. Що се отнася за фондовете за най-уязвимите групи от обществото, аз четох един специален доклад на Сметната палата по тази тема, публикуван минали април. Има нужда от повече данни за да измерим успеха в тази област, особено що се отнася до социалното включване. Но липсата на надежни данни представлява проблем за европейското равнище. От моя гледна точка, ние не би трябвало да се съсредоточаваме само върху одитите. Честно казано, ние имаме достатъчно информация, за да оценим предизвикателствата, пред които са изправени агенциите. Това казва и доклада на Сметната палата. Един от четирима хора в Европейския съюз през 2017 година, година бяха заплашени от бедност. 13 милиона за това. Този фонд в този контекст е много важна част от социалната система на Европейския съюз и на държавите членки. И тук се включват и полевите кухни. Този фонд е страшно важен за всички заинтересовани страни, за хората – и за организациите, които подкрепят най-уязвимите. Трябва да подобрим събирането на данни на европейско равнище, трябва да подкрепим този фонд, защото той има специфичната цел, а именно да преодолее най-екстремните форми на бедност. От, моя, от мое име искам да се изкажа в подкрепа на този фонд. Госпожа Хансен. Благодаря. Само бих искала да поздравя докладчика. Наистина много добре подготвен е неговия доклад, много точен, но виждаме един сериозен политически проблем в сферата на економическото, социално и териториално сближаване – виждаме, че има намаляване на бюджета. Бих предложила да помолим комисията да обясни, извинете, защо се увеличава процента грешка. Това е, което искам да кажа, но искам да кажа, че съм много доволна от сътрудничеството. Много ви благодаря сега от независимост и демокрация. Добър ден. Ако ми позволите, преди да започна да говоря по тази тема, искам да припомня на вашата комисия, че тази сутрин се говори за Еразъм, а вчера почина Доменико Ленардуци, който всъщност основа проекта Еразъм. Той е, е италянец от същия регион, Венеция Джулия – на 83 година почина и исках просто да помоля комисията и на председателката да покани целия Европейски парламент да намери някаква, някакъв начин да отбележи смъртта му, дейността му, защото днес говорим а, за този проект, един европейски проект, който бива цитиран често и се смята за даденост, а то е негово дело. Така че изразявам съболезнование на семейството. Надявам се и комисията ни да го направи, за да не забравяме хората, които са допринесли, така щото европейската идентичност да върви напред. Казвайки всичко това, извинявам се за това, че отворих такава скоба, но това бе една възможност да споделя с вас този момент и сега ще кажа какво мисля под точката от дневния ред. Днешната дискусия за освобождаване от отговорност на четирите агенции, освен общия бюджет на агенциите за 18-та година и на Европейската комисия, трябва да бъде включена в една по-обща рамка на европейските агенции, те продължават да растат като бройка и както твърди нашата група Идентичност и демокрация, те всъщност са просто едно пилеене на пари и ресурси, които не винаги ефикасно се използват. Подобно на колегите, ще се позова на доклада на Сметната палата, където се анализира работата на агенциите през 18-та година. Европейската сметна палата е направила около 100 наблюдения, които са за тези 36 агенции, където говори, че има нужда подобряване на работата. Голямата част от темите са свързани с недобри процедури, за а, да обществени поръчки, 27 от тях, СДФОП и други, преки договори, други дире... договори, отново недостатъци от различни видове, което всъщност остава известни съмнения за това как правят своите публични а, оферти и набират а, съветници. Има и вътрешни работници, и съветници в агенциите, които не се използват добре и не се спазва правната рамка. Прозрачността на бюджета агенциите, които имат средства, които влизат за определена тема, там трябва да има повече яснота как се разходват тези средства. След това четирите агенции, по които трябва да говорим ние, нека спомена следните аспекти за СДФОП, Агенция за професионално обучение. Палатата направи одит на две назначения през 18-та година. Има различни хора, които пък от 15-16 година стоят в резерв и двете процедури не са добре проведени, нито пък добре документирани. За тези двама кандидати нито един от кандидатите или от комисията всъщност не е споменал конфликт на интереси, макар че някои от тях вече са работили с агенцията. От ноември 16 година центърът няма юридически експерт, Що се отнася до услугите по закупуване на билети и публичните, обществените поръчки, не са достатъчно детално описани избора и това как е даден договора на агенцията, която ползват. Независимо от всичко това, резолюцията на Европейския парламент от ноември 19 година за общия проект за общ бюджет на Европейския съюз за 2020 година одобри на помирителен комитет в рамките на бюджетната процедура едно увеличаване с 1 милион евро за бюджетни кредити за плащания, точно за СДФОП. Що се отнася до Еврофаунд? Също има известни проблеми, свързани отново с обществените поръчки, закупуването на лицензии, на софтуер, както и услугите по поддръжка и информационните услуги що се отнася до Европейската агенция за а, или ОША, ЕУ ОША. Втора и трета глава показват, че се разходват повече средства, отколкото е необходимо 18-та година. И това не отговаря на изискванията на бюджета. За 16-та и 17-та година са формулирани сходни констатации, но нищо не е направено – има постоянни грешки, които се виждат година след година. 2018 година, що се отнася до Европейската фундация за обучение ETF, е щатното разписание имаме петима служители, на които са платени над 200 евро а, извън регламента. Прилагат се също критерии за вземане на решение, които не са дали достатъчна яснота за това колко конкурентна е цената, която те прилагат. Не съществуват е, елементи, които да доказват, че тази обществена поръчка, която е дадена на определена фирма, отговаря на изискванията и води до по-низки разходи. Имаме други агенции, които също не отговарят на тези изисквания, както и Европейската агенция за труда. Прекалено е това. Не може да искаме постоянно гражданите да се жертват и в същото време да продължаваме да хвърляме пари в тези структури. Благодаря. Thank you very much. On behalf of ECR, the shadow would be me, and I also want to come. от е, Искам да подкрепя докладчика господин Здеховски. Благодаря му за цялата извършена работа. В момента няма обща методология на комисията и държавите членки и също така цялостното изчислявано ниво на грешка през последните три години е проблем – Смятам, че има още какво да се подобри, особено по функция 1б. Бюджетът на Европейския съюз е съставен, създаден възоснова на перите на дънокоплатеца и необходимо е да бъде изрядно управлението на разходването на средствата. Искам също така да подчертая, че борбата срещу измамите е от първостепенно значение – и искам да приветствам усилият на комисията и държавите членки в това отношение и ги насърчавам да доразвият инструмента за оценка на риска, а държавите членки да участват по-активно в предотвратяването на неправомерното и незаконосъобразното изразходване на средствата на Европейския съюз. Също така все още няма достатъчно данни за цялостното подпомагане на хората в неравностойно социално положение в Европейския съюз. Искам да припомня специалния доклад номер 5 от 2017 година за безработицата сред младите хора. Сметната палата установи, че въпреки определения напредък при изпълнението на схемата за, младежка гара, за гаранция за младежите и постигнатите резултати не са постигнати първоначалните очаквания. Агенцията Европейската сметна палата приветства по-голямото сътрудничество между агенциите, което позволява да се споделят ресурси и да се изразходват по-ефективно средствата. Бих искала, че да подчертая, че това въжи за агенциите, които са в рамките на мандат на Генерална дирекция за ето да, разбира се, разкрити са определени недостатъци и също така Сметната палата и ние призоваваме да бъдат изпълнени колкото се може по-бързо препоръките на Сметната палата. И сега господин Бутенга. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Изчетох текста с голям интерес. С много от нещата сме съгласни като констатации – Започвам с доклада на Сметната палата. Има много елементи, които вече бяха споменати, ние сме съгласни с тях. Аз ще подчертая това, което казахте за екстернализацията, т.е. изнасянето на услуги навън. Това е потенциален проблем, свързан с разходите и ефикасността. Всичко това също е и пряко свързано с въпроса за средствата – Съгласни сме с казаното от докалчика в сянка на социалистите и демократите. А то бе, че с органите, които се организират по труда, става все по-спешно да се настои в този доклад за необходимостта да се предлагат средства и финансови и материални достатъчни на тази агенция, която играе изключително важна роля в различните държави и Европейския съюз. Така че наистина те имат социална роля за европейските граждани. Други елементи, които са важни за нас, е свързан с достъпността на тези агенти, агенции и отчетността им. Все повече заинтересовани страни трудно могат да намерят път до тези агенции, в смисъл, че дори не знаят за тяхното съществуване. Или съответните сайтове не съществуват, или са трудни за използване, така че ще е добре да подчертаем и това. И накрая въпроса за стратегия вътре в агенциите за основните права и спазването им. И за работниците, и в отношенията с външните страни, като например гражданското общество и други. Благодаря. Thank you very much. Много ви благодаря, господин Стеховски. Уважаеми колеги, искам да ви благодаря за този обмен на мнения. Мисля си, че имаше много интересни идеи. Наистина съгласен съм с всичко казано от вас както и социалистите и демократите, мисля, че има какво да се направи, за да се подобри този доклад, защото ви разбирате нещата от различна гледна точка. Съгласен съм, за да бъде процедурата за освобождаването отговорност за агенциите – вече от 5 години работя по тази тематика, работя с агенците. Виждам, че има много напредък наистина. Що се отнася до независимите експерти, това наистина е много добра идея да има такива абсолютно независими експерти в тези агенции и да са готови да работят по много теми. Много благодаря на Алекс за любезните ви думи. Искам да благодаря на Вероник Триле Ленуар за всичките въпроси. Е, отбелязах си това, което вие казвахте и смятам, че ще бъде много полезно да конкретизирам в тази насока мой доклад за зелените. Благодаря ви, госпожо Хансън, за това, че подчертавате економическото и социално сближаване. Смятам, че трябва да работим по това в бъдеще и то много да работим, защото това е една деликатна тема, към която има много чувствителност и често тя не е споменавана в много доклади на нивото на Европейския съюз, а това е нещо, което е, е необходимо в бъдеще. Искам да благодаря на Елена Лизе. Елена, мисля, че ние сме всички изпълнени с скръп по тази загуба. Всички изразяваме съболезнования на семейството на а, починалия. И разбира се, всички ще мислим за семейството на човека, който е поставил началото на този прекрасен, важен проект Еразъм, нещо, което е голям успех на Европейския съюз и наистина е важно да знаем кой е бил в основата на този проект. Много ви благодаря, че споменахте името на този човек. Разбира се, това не е част от процедурата по освобождаване, но това е част от живота на общността на хората, които се занимават с заетост. Много сме благодарни на всички, които ни помагат. Благодаря ви за всичко, което ви споменахте по много конструктивен начин. Много от вашите бележки съм си ги записал. Благодаря ви, госпожо председател, и за вашето изказване. Да, наистина трябва да се борим срещу измамите. И мисля, че абсолютно правилно посочихте, че борбата срещу безработицата сред младите хора и изпълнението на инициативата Гаранция за младеща е нещо, по което трябва да работим много по-целенасочено през следващите години. Последно по място, но не е по значение. Благодаря на Марк Ботенга. Вие сте абсолютно прав, Марк. От пет години вече говоря за повече видимост, видимост, видимост на тези агенции, когато бях в Еврофаунд в Дъблин, срещнах се с някои от хората от европейските институции и също така с представители на ирландското правителство, но се оказа, че много малко се знае за Еврофонд, СДФОП. Много малко хора знаят какво точно прави СДФОП и reports of these agencies. This is the crucial. И наистина много е важно какво правят тези агенции, но и какво се знае за тяхната дейност. Те предлагат много интересни, много важни статистически данни, но колко хора знаят за тях. Например, как да намери човек докладите на техния сайта. Имат много доклади, например, посветени на економическото социално сближаване, но много малко хора знаят за тях и разбира се също така стои въпрос как да използваме продукта на тези агенции и техните доклади, така че мисля, че не съм говорил през цялото отредено ми време от 10 минути, но мисля, че тук мога да приключа, като благодаря на всички вас за конкретните ви предложения. Много съм ви благодарен. Благодаря на всички, участвали в обсъждането. Особено благодаря на колегата, която говореше за основателя на проекта Еразъм. Много ви благодаря, че споменахте за това. Знам, че малко сме изпреварили графика, но нека сега да преминем към точка 10 от нашия дневен ред. А, заповядайте, госпожо Лис, имате думата. Исках само да повторя, да, че искам да, пов... да почетем господин Ленардуци. Нашата комисия трябва да се обърне към Сасоли, към председателя на парламента, съвсем накратко в пленарна зала, евентуално да припомни за личността на моя сънародник и земляк. Не само защото от моя район и моята страна, но един от редките примери, които Макар, че имаме различни политически виждания, ние все пак смятаме, че трябва да го почетем и мисля, че ще е добре да го направим, ще бъде добре и за политиката и може да даде добър сигнал. И след това всеки ще се върне на политическата си позиция, но трябва да подействаме и надпартийно и да бъдем един. Yes, thank you very much. I think we all share your... Мисля, че всички споделяме това, което вие казвате. Ще напишем и ще изпратим писмо до господин Сасоли. Така че да можем този въпрос да бъде накратко споменат в пленарна зала. И сега преминаваме към 10-та точка, проучване ОИСР, е пригодността за етост на възрастните хора в Европейския съюз. Много интересна тема. Това е нещо, което е от голям интерес за нашата парламентарна комисия – <laughs> Извинете, че не мога съвсем да се обърна към вас. И така, много се радваме да ви приветстваме тук. Повече няма да говоря, защото много по-интересно е да ви чуем вас. С нетърпение очакваме да изслушаме вашия доклад и данните, които ще ни представите. Добро утро на всички! Дами и господа, уважаеми участници, огромно удоволствие за нас да бъдем тук, да представим нашия последен доклад, да работим по-добре, докато устаряваме. Беше представен този доклад на срещата на групата на 20 в Токио. И така, този проблем с застаряването на населението и за ОСР и за Европейския съюз е сериозен проблем за нашето общество като цяло и по-специално за пазара на труда, за социално-осигурителни системи. От друга страна, това не е нещо ново. Това е нещо, което вече съществува и се отбелязва от дълго време That's my fault. I forgot it on the table. Извинете, кашката е моя, забравих е, на масата дистанционното за смяната на слайдовете. So given that it's a challenge that we really have been discussing and talking и е така, това е едно предизвикателство, за което се знае, за което се говори от много години. Като резултат ние в ОСР започнахме да събираме факти, доказателства още през 2006 година. Започнахме да работим по темата Живей по-дълго, работи по-дълго и също идеята да се насърчат реформи от гледна точка на предлагането, да се предоставят на хората подходящите стимули, така че хората да имат възможности и способност да работят до по-късна възраст. Възоснова на първоначалния анализ започнахме да работим по отделни държави и тук вече се съсредоточихме върху търсенето, как да се подобри пригодността заетост и търсенето на пазара на труда на хора, които са в по-напреднала възраст. И трябва да кажа, че едно от големите постижения на ОИСР беше, че успяхме да оповестим препоръките на съвета на ОИСР. Чрез това получихме мандат да следим кои, какво правят държавите на ОИСР и Европейския съюз в сферата на заетостта при по-възрастните хора и какво се прави най-вече в областта на пенсионно-осигурителните системи. Разглеждахме заетостта сред възрастните хора, техните умения, за тяхната пригодност за заетост и какво точно се прави в държавите членки на ОИСР. Всички министри на ОИСР приветстваха тази идея, това проучване. Ние се радваме, че тази приоритетна задача продължава да бъде актуална и през следващите десетилетия. Ще продължим да работим по нея. И така тук бихме искали да споделим с вас някои от основните констатации и предизвикателства, но и искаме да споделим някои примери на добра практика в сферата на заедостта на по-възрастните работници. Преди всичко, едва ли ще ви кажа нещо ново, като ви кажа, че населението във всички държави на ОИСР и на Европейския съюз ще остарява все повече през предстоящите десетилетия. В момента медианата възраст е 43 в ОИСР и знаем, че в някои държави, като Германия, Италия, тази тенденция е по-засилена, както и в Япония. Медианната възраст там е 46 години повече. Очаква се, че най-голямото увеличение ще бъде в Кипър. До 2050 година се очаква, че до 48 години ще стигне медианта възрастта. Разбира се, има много предизвикателства свързани с това, но всъщност нека не забравяме, че това е е и резултат от значителното увеличаване на средната продължителност на живота, нещо, което е много положително, нещо, което се дължи на економическия растеж, подобреното благополучие на хората и виждаме, че между 2000 и 2016 година очакваната продължителност на живот при раждането се увеличи с почти 4 години в държави се и става дума не само за това, че хората живеят по-дълго, те живеят и в по-добро здраве. Така че ние трябва да помагаме на хората и да ги подготвяме за това да бъдат по-здрави по-дълго време и да могат да бъдат активни на трудовия пазар. Това може би е най-сложната диаграма в моята презентация. А тук виждате економическата тежест на застаряващо население – вие всички знаете за понятието съотношение между работещи и хора, които не работят и които разчитат или зависят от работещите. Тук виждате какво е съотношението на неработещите хора, в конкретния случай възрастните хора и какво е тяхното съотношение с работещите хора – в съответствие с предложения от нас сценарий, ние виждаме, че броят на възрастните хора в Европейския съюз, които не са активни на трудовия пазар, например поради пенсиониране, ще, ще трябва да бъдат издържани от работещите. И през 2016 година това съотношение беше 52, а през 2050 съотношение ще бъде 76, което е огромен показател. Трябва да насърчаваме хората да останат на трудовия пазар, но също така трябва да мислим и за жените, по-специално да ги привличаме повече към трудовия пазар, така че този процент да може да намали до 26. Е, не знам дали това означава, но съм почти сигурна, че това изисква политика и целенасочени действия практически във всички сфери. И отново, като се връщам към препоръките на ОИСР, мисля се, че идеята за преодоляване на проблемите на трудовия пазар в резултат от демократските промени ще изисква участието на правителствата, работодателите и социалните партньори. Това, което наблюдаваме през последните 20 години, че политиката в държавите на ОИСР и Европейския съюз се насочваше към насърчаване на работата и по-късното пенсиониране. Подобряваха се стимулите за това хората да бъдат мотивирани да работят по-дълго. Но тъй като много дейност беше извършена в тази сфера, нямаше достатъчно реформи, които да насърчат работодателите да наемат и задържат по-възрастни работници, защото ние искаме да имаме не само работници, които искат да работят по-дълго, но и работодатели, които искат да ги наемат. И разбира се, за целта трябва да се гарантира това, че работниците са в добро здраво и имат необходимите умения. Затова ОИСР предложи тази програма, която е полезна и за възрастните хора. Нека да говоря първо за трите предизвикателства пред нас. Що се отнася до предлагането? Участието на пазара на труда се увеличи значително последните 10 години или около 10 години. Участието на пазара на труда за хората от 55 до 64 годишна възраст нарасна от 48% през 2008 година на 62% през 2018 година. Това увеличение се забелязва най-вече в държави, където участието на пазара на труда е високо, като например в Германия, Литва и Обединеното кралство. Но също забелязваме и голямо увеличение в държави, където участието бе ниско на пазара на труда. Например, в Италия имаше голям напредък, във Франция, както и Турция. Независимо от тези положителни развития, забелязваме големи разлики сред отделните държави. Смятам, че когато погледнем за участието на пазар на труда в Исландия и Швеция, виждаме, че с добри политики може и други държави да последват техния пример и да подобрят пригодността за заетост на възрастните хора. Older, older a... Става само дума за възрастни хора, разбира се, няма да са достатъчни те. За да се изправим пред тези предизвикателства, трябва да започнат и жените да излизат на пазара на труда в по-голяма степен. В, Европейския съюз разликата между мъжете и жените е 10%, жени по-малко участват на пазара на труда. Това беше голяма изненада за мен. Знам, че за вас може би ще е по-ясно. Имаше доста схеми за ранно пенсиониране, които бяха прекратени и това беше голям проблем преди 20 години ранното пенсиониране. Но ранното пенсиониране си остава голямо предизвикателство в някои държави. Така че това, което се забелязва в държавите от Съюза и от ОИСР, една четвърт от мъжете се пенсионират под 60 годишна възраст, 2018 година. 53, например, или 54 в държави като Люксембург и Турция. Все още има хора, които напускат пазара на труда на възраст 53-54, което е много ниска възраст. Now, I think the important point I'd like to make is that um, while we want to ensure that we don't как да направим така, че да не обесърчаваме хората, когато решават дали да останат на работа или да си тръгнат от пазара на труда. Пенсионните системи имат ключова роля в облегчаването на бедността, на така, старостта. Така че пенсионните системи трябва да предоставят адекватни доходи на, на напреднала възраст, на пенсионна възраст. Нивото на бедността все още е доста високо в, а, сред възрастните хора в сравнение с другите а, под 5% е бедността в Дания, Исландия, докато бедността е над 25% в държави като Литва, Латвия и Естония. Market, uh, Тоест, не само на пазара на труда трябва да бъдат те, но и хората трябва да имат на добри работни места, за да може след това и пенсията им да е по-високо, когато се пенсионират. Нека да продължа с втория стълб препоръки насърчаваме хората да, работодателите да не освобождават по-възрастните работещи. Много държави има различни мерки за насърчаване а, на работодателите да задържат възрастни работници. Набелязва се също така и една система за заплащане. Тоест, заплатите си увеличава с възрастта, а не с това колко си активен или какъв опит имаш, което създава голяма пречка за работодателите, за да наймат те възрастни хора, защото те стават по-скъпи от другите, е, които са на пазара на труда и са по-ефтини. Не е показано на графиката тук, но имаме и доста доказателства, които показват, че има отрицателна връзка между запазването и заплатите. В държавите, където има по-високи заплати на възрастните, много по-малко биват задържаните на работните си места. 10 години на работното място, което е продължителността при един работодател, увеличава работата, извинете, заплатата ти с 5%. Тоест, стажът ти в едно дружество добавя пари, т.е. правите по-скъп за работодателя в сравнение с други групи. Предизвикателството е как да откачим заплатата от възрастта или стажа и да го свържем с работата и изпълнението на задачи. Това са големи проблеми, пред които са изправени страните, но се опитват да намерят и решение. Няма да бъде голяма изненада за вас това. Друга бариера, която забелязваме на пазара на труда е дискриминация на а, възрастова основа, както и отношението към по-възрастните, това продължава да е пречка за заетостта на възрастните хора. Дискриминацията не че пречи да се наемат тези хора, или защото работодателите смятат, че те не могат да бъдат гъвкави, имайки предвид цифровизацията и така нататък но и обезсърчава възрастните, защото самите те напускат пазара на труда заради тази дискриминация на пазара на труда. Та, дискриминацията се забранява от законодателството във всички държави членки почти, но дори и тогава се забелязва, а това са резултати от Евробарометър 2015 година те показват, че възприятията са все още, за възрастта са все още много често срещани. Давам към последния стълб насърчаване на пригодността за заетост по време на активните години на пазара на труда. Как да подобрим работните места, но и хората да имат необходимите умения. Така че насочили сме ги към човека тези идеи. Има много доказателства, които показват, че работната среда може да окаже въздействие върху физическото и менталното или психичното здраве. Знаем, че проблеми могат да, такива проблеми могат да водят до болнични, които са много дълги, сред по-възрастните. Също и може да доведе и до оттегляне от пазара на труда. Така че една добра работна среда действа превентивно не само на ранното напускане на пазара на труда, и на дългосрочното въздействие върху кариерата на работника. Води също това хората с проблеми да се връщат по-бързо на работа след заболяване. Качеството на средата е изключително важно, за да има ефикасен достъп. Сега има рамка за качеството на работното място на ОИСРа. Има много измерения там, но едното от тях е тази работна среда и то показва, че качеството на условията на труд е доста по-високо за по-възрастните, отколкото за по-младите в повечето държави. Но, средно погледнато, повече от а, всеки четвърти, т.е. всеки четвърти или всеки трети, имат проблеми на работното място. Т.е. има големи изисквания към тях, но те нямат способността да отговорят на тези изисквания на работното място. We all know that, um, deep in... Всички знаем, че бързите промени са свързани с цифровизацията. Работещите трябва да имат достъп до възможности за обучение по време на активния си живот. Трябва да се актуализират уменията, когато те са актуализирани, хората се справят по-добре на пазара на труда. Повишаване на квалификацията, учене през целия живот са изключително важни, ако искаме да помогнем на по-възрастните да се справят с различните умения, които са нужни к технологичния напредък и глобализацията. Това, което се забелязва, че по-възрастните работещи получават по-малко обучение от по-младите си колеги и подобно на държавите от ОИСР, работещите а, на по-късна възраст биват обучавани много по-малко, отколкото и по- не толкова често, колкото младите им колеги. Now, let me share some of the, uh, good... Нека сега споделя някои от добрите новини, някои от практиките и така насърчаващи примери примери в а, държавите членки добре е да чуем какво правят държави извън Европейския съюз. Проектът разглежда европейски страни, но включва и Япония, Австралия, САЩ, Корея. Няма да навлизам в подробности. На първо място отмяна на пенсионната възраст. Знаем, че в някои държави членки Новото правило е не 65, а 67 годишна възраст, особено в Исландия, Норвегия. Там се увеличава пенсионната възраст. В Обединеното кралство задължителната бе премахната и вече не съществува. Това означава, че хората могат да работят колкото си искат. Няма задължителна възраст, пенсионна възраст. Втората интересна инициатива, която се забелязва, е свързана с дискриминацията в САЩ, например. Там има много ясна рамка за дискриминиране на база възраст и тя спира дискриминацията и ограниченията за наймане на хора на свободни работни места. В Франция това, което ползват те, е наемане на базата на умения – те се съсредоточават и подбират безработните, които предлагат на работодателите на базата на техните компетентности, а не възрастта или опита им. И накрая има много интересни неща, които се случват също с обучението по време на целия живот. Например, в Германия Агенцията по труда подкрепя хората с недостатъчни умения и с нисък цен, с които работят в МСП, посредством една програма, която се нарича Вигебао. Има и финансови стимули за насърчаване на хората да се обучават. Тоест не само трябва да предоставаш обучение, но и самите хора понякога не искат да се запишат и затова трябва да ги насърчаваш да участват в обучения. Последният пример, който искам да спомена е за качеството на работните места за възрастни хора. В Обединеното кралство, например, започнаха едно проучване на национално ниво за малките и средни предприятия, за да им помогнате да преодолеят стреса от техните служители или от тези, които отсъстват поради заболяване, за да се помогне на работещите да поддържат в добро състояние здравето си и пригодността си за заетост. Има много други примери за добра практика. Погледнете доклада, ако ви интересува. И мисля, че мога до да приключа с последния слайд, в който съм дала заключенията. Това, което забелязваме е, че държавите които се представят добре в тези три сфери, подобряват стимулите, предоставят добри възможности, подобряват пригодността за заетост, та тези държави имат и добри резултати от политиките. Ако погледнем държави като Исландия, Канада, северните страни, те се представят добре в сравнение тези, по тези три параметъра, в сравнение с други, които не се представят добре. След това, ранната намеса е много важно в самото начало, тъй като знаете, че се натрупват минусите още на ранна възраст, така че трябва да се почне рано и да направим така, че хората да могат да работят по-дълго, но да се почне рано работа. След това бих насърчила страните да погледнат препоръките на съвета на ОИСР да се подкрепят реформите. Ние с удоволствие ще работим с Европейския съюз, за да може да има реформи в тези области. Семинари, доклади, каквото ви е необходимо. И накрая, отново, трябва да работим заедно с социалните партньори. Нужен е подход на всички заинтересовани страни. Има още предизвикателства, които не разбираме – има още много работа, която трябва да се свърши. Особено свързана с застаряването, с а, мъжете и жените на пазара на труда, как жените се представят с а, напредване на възрастта, какви са техните отговорности. Говорим за умения, умения, умения на всички, на по-възрастни, но отново трябва да се разбере какви са пречките пред по-възрастните и какви са предизвикателствата. И накрая бъдещето е сега. Вече десетилетия говорим по този въпрос, но нещата сега се случват изключително бързо, безпредседентно бързо. Трябва да оправим системите, политиките, ако искаме да отговорим преди да стане прекалено късно. Благодаря ви много. Uh, Благодаря ви за тези интересни думи за вашата презентация. Може би, ако може, само един кръг въпроси да се зададат. Няма да деля ораторите на координатори, членове на групи. Много ви моля, ако искате. Може би аз ще започна с въпроса, колегите ще ме последват. Какво да направим, за да се преборим с дискриминацията на база възраст? Може би имате някакви препоръки, някаква рамка на ниво Европейски съюз. Има ли нещо ефикасно, което може да помогне на онези държави членки, където има сериозен проблем с дискриминацията на база възраст сред възрастните хора особено? Това е един от трудните въпроси. Отличен, но много труден за отговор въпрос. Основният проблем при тази, този тип дискриминация е, че има различни видове. Определени видове дискриминация на базата възраст идва от стереотипи. Работодателите смятат, че по-възрастните работници не са достатъчно продуктивни, т.е. не са достатъчно производителни, не са достатъчно гъвкави като младите хора, така че има такива възприятия за тях. Но има и по-конкретни форми дискриминация, както споменах по време на представянето си. Например, има дискриминация понякога, защото законодателството за закрила от такъв тип от една страна защитава по-възрастните, като им дава специални права, но в същото време може да има и отрицателно въздействие върху наймането им. Така че е двойно предизвикателството, пред което сме изправени. Решението тук е да видим как можем да подобрим пригодността им за заетост, като им дадем необходимите умения и обучение. За затворен кръг. Работодателите не им дават обучение, след това казват, те не са достатъчно гъвкави, не са достатъчно производителни, нямат умения. Но ако им дадем обучението, те ще бъдат равни на своите колеги. Така че трябва да направим много повече, що се отнася до обучението и уменията. Самото законодателство за дискримина... срещу дискриминация на база възраст не е достатъчно. Трябва да се правят инспекции на труда, трябва да се види правилно ли се прилага това законодателство. Както казах по-рано, има технологии, които дават положителна промяна и можем да се опитаме да използваме тестове на поведението за пригодност. The past to really find, uh, jobs. За да може да почива това на техните експертни познания. А, но в крайна сметка подходът е много странен, за да се преодолее дискриминацията. Не може да променим възприятията на хората лесно. Тоест, можем да ги променим, но не на всички. Така че най-добрият начин да преодолеем това е е да подобрим пригодността на заетост на възрастните. Thank you very much. Now we would collect... Благодаря. Нека сега да съберем въпроси и е, след това ще ви дам думата за отговор. За момента са се записали четирима. Госпожа Залевска, заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Бих искал да ви благодаря за този доклад от страна на ОИСР. Няколко размисли ще спомена с вас. Надявам се дебата да се задълбочи. Нещо, което като че ли не чух в доклада. Дискриминацията на база възраст и също така как работят възрастните хора на пазара на труда, т.е. как се чувстват. И всичко това засяга безработицата. Нашата безработица в Польша е 5%, така че работодателите инстинктивно се опитват да наемат възрастни хора, дори пенсионери, предоставят им обучение и смятат, че трябва да им се даде възможност да се върнат на пазара на труда. След това за обучение и нови умения. Да, прави бяхте, нужни са нови умения, наистина но смятам, че те трябва да бъдат пряко свързани с настоящата ти работа. Тоест не става дума да си смениш работата, а на същото работно място да получиш нови умения или да подобриш уменията И тук работодателя е важен. Той е този, който трябва да повлияе върху обучението. Защото неприятното тук е, че много средства отиват за обучение, а в крайна сметка се оказва, че нямаме никакъв контрол върху качеството на обучението. Така че въпросът би трябвало да бъде до каква степен самия работодател или съответните институции в страната могат да контролират този процес, защото това да се остави без контрол води до бедствено положение, бих казала. В Полша ние направихме анализ, в който се казва, че Възрастните хора имат нужда от индивидуален подход. Те няма да пътуват 60 км да отидат до друг град, хора, които не познават, при хора, които може би ще ги обвинят, че са некомпетентни или че не знаят много, или че са им устарели познаят. Тоест това не отговаря на, на нуждите. Затова е нужно да се работи в малки общности и да се правят обученията дори в училища. Имаме 100 училища или школи, които участват в този проект. Имаме преподаватели, за които това е допълнителна работа, да помагат да се развият умения и така те развиват много лична връзка с лицето и за този възрастен човек или пенсионер е много по-лесно да приеме, когато го казва пред един човек само, че не знае как да ползва интернет. Да станат нещата индивидуални, да може да се контролира, да се види къде отиват парите е много важно, особено парите за ученето през целия живот. Отново искам да повторя индивидуален подход. Вие споменахте във своите заключения други теми, но това не го чух. Пак пилотния проект в Польша ще спомена. Той е изключителен и работата, която извършваме, показва този индивидуален подход. Когато говорим с възрастните, те също го потвърждават. Това работи добре. Мадам Дура Ферандес. Госпожа Дура Ферандес. En realidad quería también... И аз искам, искам да кажа, че тази идея за пригодността за заетост и един друг аспект връзката с пазара на труда и по-специално устойчивостта към кризи. По време на кризата много се говореше за тези две понятия и най-вече за това как може работници да бъдат по-устойчиви към сътресенията на трудовия пазар. И тази устойчивост не е само характеристика на работника, но и на пазара на труда, т.е. устойчивостта на определени държави в условия на кризи, така че да могат да излязат от кризата по-бързо, отколкото други. Вие споменахте някои изследвания и те посочат, че в тези държави, в които има активна политика в областта на заетостта, и тези държави излязоха като победители от кризата. Искам да подчертая, че когато говорим за пригодността за заетост, нека да мислим не само за отделния човек и за неговата възможност и способност да придобива нови знания и умения, но също така нека да говорим за пригодността за заетост и устойчивостта към сътресение на пазара на труда, така че той да може да бъде по-гъвкав. Много ви благодаря за вашия доклад. Госпожа Юнгериус, <clears throat> благодаря ви. Благодаря за вашата презентация. Аз имам въпрос, който е свързан с въпроса на госпожа председателката. Забелязах И преди, като, когато работех като синдикалистка в Нидерландия, забелязала съм, че хората се опитват да се концентрират върху самата работа, годност за упражняване на, трудна, на трудова дейност, устойчивост, квалификация, но от друга страна има и една неясна скрита дискриминация, когато средното ниво трябва да избере кой работник да назначи, особено когато самият менеджер е 35-38 годишен, хора тогава казва, хората тогава казват, вместо да вземем някого, който е по-млад, по-добре да назнача човек горе-долу на моята възраст. Има много неразбиране тук. Има хора, които са болни. Данните, които са ми познати, обаче не говорят в тази посока. Младите хора, по-младите хора, много по-често взимат болнични за кратък период от време. А докато възрастните хора вземат болнични, когато наистина са болни. Но възприятието е или предразсъдъкът е възрастните хора взимат по-често болнични, те не са така гъвкави, те не искат да слушат, да поемат инструкции от по-младите. Сега дискриминацията на възоснова на, на възраст е забранена в Европейския съюз, нали така? Така че това не е въпросът законодателно. Нещата не, не са проблем. Въпросът е по-скоро в нашите глави. Промяната на менталитета е единствения начин да променим заетостта за възрастните хора. Трудно е за 40 годишни хора даже да си намерят понякога работа. Тази скрита дискриминация е може би логична – когато човек взема решение кого да назначи. Но въпросът ми е какво може да направим в този смисъл, какви са добрите практики, добрите примери, така че да се справим с този проблем. Мисля, че ни трябва данни, казва председателката. Може да се е, справим с стереотипите само когато имаме данни. Господин Николао. Благодаря. Това е наистина много интересно, което чухме от представителката на ОСР. Аз имам много негативно впечатление и опит и не съм единствен, мисля. Знаем, че населението застарява, но критериите на, за оценка са много разстроени. Трябва по-скоро да видим какво се случва в младите, с младите хора, ето, например, в Гърция и в другите държави членки. Тук имаме много високи стойности на безработицата. Демографията е едно, но, но какво правят 20-30 годишните? Как могат те да създадат семейство, когато е, бъдещето им е несигурно, когато не работят в стабилни условия, когато биват заплащани зле. Те се развиват в противоположна посока и тук няма нищо общо. Е, нещата не опират до техническото образование – има динамични економически области в капиталистическото пазарно пространство, където младите имат квалификации и въпреки това не намират работа. Вие казвате по-дълъг живот и по-дълъга трудова кариера. Добре, но аз се обръщам към докладчицата. Ако работим до 72 годишна възраст, например. Какво ще правят другите, младите, какво ще правят, като, като какво ще работят, като чистачи, учители, преводачи? Не може да чакаме, да очакваме от хората да живеят, да, да работят до 90 годишна възраст. Ние знаем, че хората, които са безработни във възрастните си години, са били много често хора, които са били уволнени на 50 годишна възраст, малко преди да се а, пенсионират. тоест, работодателите имат инструментите да ги уволнят ограничени са правата на трудещите си, е, ограничена е застраховката за, срещу безработица и тогава работодателят може много лесно да наложи несигурни условия на труд с лоши социално ни осигуровки. Ето, например, когато един 43 годишен човек в Гърция загуби работата си, той изпада от системата. Има статистика за, безработиц, за безработните. Има е, и тази статистика сочи, че и пенсионерите вследствие на бедност трябва да работят и се връщат на трудовия пазар. И това е статистика за Гърция и за Германия. В ОИСР страните, в Гърция, новото правителство иска да промени системата за осигуряване няма стимули за работодателите да задържат хората. Работодателите могат да намалят възнагражденията и осигуровките. Няма отговор на проблемите правителствата предприемат точно обратните мерки. Застрашена е сигурната заетост, застрашена е социалната осигуровка и това е държавна система. Не се дава възможност да се съкрати трудовия живот, стажа. Напротив, казва се, ще се увеличи прага на пенсиониране ще се забрани е, казва, че трябва да се забрани и уволнението, но това не се случва. Една трета от работните места в Европейския съюз са застрашени. Средното възнаграждение е 43% от възнаграждението за стабилни работни места. Това са основните въпроси. Трябва да мислите за хората, които са работили цял живот и в края на своята трудова кариера те трябва да знаят и, могат, и трябва да могат да се осланят, че те могат да се пенсионират спокойно – за да могат младите да работят. Господин Беркман, аз също приветствам доклада. Мисля, че това беше важен, интересен доклад. В същото време, мисля, че е жалко, че нямаме интергрупа за демографски промени и солидарност между поколенията в този мандат. Мисля, че в този мандат трябва да се занимаваме с този въпрос. Освен това, искам да подчертая един елемент или по-скоро въпрос, а именно той е от структурно естество. В Словения, например, дискриминацията на полова основа не съществува, но демографски демографската ситуация се влушава и бедността сред възрастните хора се задълбочава. Къде да видим основните причини за това? Къде се намирате? Защо е толкова трудно да се предприемат инициативи в тази област? Обла... Е, отговорът е натиска от европейския пазар. От една страна. Ето, например, компании в, страни, в различни страни се конкурират само на основата на цените. Ако възрастните е, трудещи се са по-добре защитени и по-скъпи, е, компаниите губят. Ако не намалим натиска на, от, в този аспект, ние много по-трудно ще може да облегчим ситуацията. Недискриминацията е, да, това е нещо важно, но трябва да знаем, трябва да осигурим, че няма дискриминация наистина основана на възраст, на пол. Нещата трябва да се изчистят. Но също така искам да подчертая нещо друго, което е споменато и в доклада. Социалният диалог. Само чрез социалния диалог може да предприемем съответните мерки, дори ако те са заложени в закона или пък ако са предприяти на европейско равнище, но двете страни в диалога трябва да участват. Работодателите много често се опитват да заобиколят този аспект. Благодаря. Последните въпроски, въпроси от господа Рафалска и госпожа Бент. Благодаря, госпожо председател. Аз ще продължа. Извинявайте първо госпожа Рафалска и после вие. Ще говоря на полски. Mówiąc o konieczności dłuższej e, pracy, często, najczęściej używamy argumentu когато говорим за необходимостта от това хората, възрастните хора да работят по-дълго, ние говорим, че продължителността на живота е по-голяма. Но ние подценяваме здравния аспект. Хора хората би трябвало да са достатъчно здрави, за да работят. Може да погледнем различните държави и да видим как хората оценяват здравето си. И разликите са огромни, особено между държави, които са били комунистически страни. Там здравните системи бяха по-лоши. Например, Полша. Ние имаме различни прагове за пенсиониране за мъже и жени. 60 години е възрастта за пенсиониране на жените и 65 за мъжете. Ние наричаме това минимална възраст за пенсиониране. И решението обаче е индивидуално. Хората могат да преценят своето здраве и да кажат дали искат да работят по-дълго или не. Мисля, че нещата са много обвързани тук. Начинът на организацията на грижите за възрастните хора. Много често му жените когато престанат да работят, е защото те трябва да се грижат за по-възрастни и хронично болни членове на семейството. Те трябва да, или пък трябва да се грижат за хора с увреждания. Това е много важно. На следващо място ситуацията на трудовия пазар. Това, което бе казано за Гърция, това е пример, който показва, че с добра ситуация на трудовия пазар има въпреки той е, случай, когато сте на 50-60 години, хората искат да ви назначат, искат да ви задържат като работодатели, но когато безработицата е висока, много трудна става ситуацията за младите хора. Така че може да се зададе друг въпрос – кой е дискриминиран в този момент? Младите или старите? Това е огромна дилема. И накрая искам да кажа, че за хора, които остават на трудовия пазар, това, което е важно за тях е следното. Те автономията тяхната автономия, чувството за сигурност, чувството за признание, възможността за развитие. Това се не, до, то не се дооценява, но се оценява не от младите, но от по-възрастните хора. Тоест качеството на труда. И тук нещата могат много лесно да се подобрат. Ако въведем по-низкия праг за пенсиониране. Преди в Польша прагът беше 67 за мъже и жени. И после се въведе отново по-ранната възраст за пенсиониране. Някои работодатели са доволни, защото те казват, че с възрастта хората не са толкова ефективни, когато са по-млади. Аз зная това по себе си, е, защото аз съм на възраст за пенсиониране сега, но компенсирам по друг начин. Използвам опита си, създавам добри условия за моя труд и компенсирам своите дефицити а, е, в този смисъл. Така че това е нещо, което исках да подчертая. Особено здравето, човек да е здрав, това е много важно за хора, които искат да спрат да работят или да продължат да работят. Госпожа Вент. Thank you, Madam President. Uh, I continue in Danish. Ще продължа на датски. Благодаря за доклада и благодаря за задълбочения анализ – много мисля за това как може да се съчетаят интересите на безработните млади и безработните възрастни хора. Има много работа, която човек може да намери в интернет и хората търсят работа по интернет. Има специални портали в интернет и човек изпраща един имейл и попълва в Дания един формуляр и този формуляр бива пратен на работодател. На този формуляр има име, образованието и възрастта. Това са трите най-важни неща, които са включени в този формуляр. Може би ние дискриминираме по-възрастните на работния пазар и то без да искаме. Но в същото време дискриминираме и младите, които току-що са завършили. Те биват отделени още веднага в първия кръг, когато се взема решение. Така че ние дискриминираме както възрастните, така и младите. Много ви благодаря за всички тези въпроси. Давам думата на нашите гостенки, госпожо Синг. Много ви благодаря за толкова интересните и разнообразни въпроси. Те наистина са предизвикателство. Мисля, че широкият спектър въпроси показва цялата сложност на проблема и предизвикателствата пред нас. Пазарът на труда премина през много структурни промени и продължава да преминава. Имаме застаряващо население, но също така имаме цифрова резолюция, промяна в технологиите и това влия и върху вида договори, които се изключват с работниците, особено за новите хора, младите хора, които първо навлизат на пазара на труда. Така че има наистина огромен поток от промени. Някои от вас споменаха много важния въпрос – за необходимостта от структурни реформи. Изцяло съм съгласна. Предвид всичките промени на трудовия пазар, трябва нашата економика да бъде устойчива към сътресение. Затова говорише депутатката от Испания. И наистина ние много често подчертаваме това. След глобалната финансова криза, държавите, които бяха най-добре подготвени към рецесията, бяха онези, които инвестираха в своите работници, в хората и те наистина най-добре се справиха с кризата. Да, наистина трябва да осигурим структурна промяна, трябва да гарантираме на всички хора, на всяка възраст да имат възможност да работят. Но нашия доклад не е само за това, как да се подобри пригодността за заетост на по-възрастните хора. Да, те се сблъскват с определени, конкретни за тях затруднения, но ние говорим за целия а, цикъл на живота. Трябва и младите хора да могат да имат необходимите знания и умения, когато те навлязат на пазара на труда, защото това ще им позволи да останат по-дълго на пазара на труда. Този е нашия подход, подход свързан с целия жизнен цикъл. Бих искала да се спра на въпроса за дискриминацията по възрастта. Да, все още нямаме решение, но бих искала да споделя нещо, което прави Ойсера, и се надяваме, че това ще хвърли повече светлина върху този конкретен проблем и също така ще позволи да установим по-активен диалог с работодателите. Ние имаме нов проект за въздействието на работната сила, в която са представени много поколения, върху работното място. Ние ще работим с работодателите и ще видим какво те правят и ще разгледаме предизвикателствата. Например, какво означава, когато имате на работното място млади хора и възрастни хора, кои са предизвикателствата пред вас тогава? И дали работните места, предприятията, които не имат само млади хора или само възрастни хора, или пък предприятията, в които има работници от различни поколения, дали те са по-успешни. Този анализ ще даде нови данни и ще позволи да разгледаме какво е въздействието върху производителността. Ако можем да докажем, че продуктивността се подобрява в резултат от повече многообразие от гледна точка на възрастта на работниците, надяваме се, че това може би ще позволи да се преодолее това предубеждение срещу по-възрастните работници или пък по-младите. И наистина искаме да докажем, че по определени проекти, по много проекти могат да работят заедно и младите и възрастните работници. Затова започваме точно такъв проект и се надяваме да финализираме този проект в началото на следващата година и ще работим основно с работодатели, защото смятаме, че те са ключовия фактор. Що се отнася до заплатата? Както ние знаем, заплатата зависи от социалните партньори и правителствата също така имат политическа роля за това. Да, правителствата задават праговете на минималната работна заплата – но мисля, че този отворен диалог, обсъждането на тези въпроси е прекрасен начин за постигане на напредък. Германия е прекрасен пример за колективното трудово договаряне, например в химическата промишленост, са променени начините по който са оборудвани работните места. Има, например, по-големи компютри за по-възрастните хора, приспособени са конвейерите, така че по-възрастните хора да могат да работят на тях. И това всичко позволява да се повиши производителността, защото хората разполагат с подходящи инструментариум. Така че мисля, че има много какво повече да се направи на нивото на работодателите, заедно с работодателите, но също така е важно да събере повече данни за производителността. В момента такива данни липсват. Мисля, че е добре да се върна към въпроса поставен от депутата от Гърция. Напрежението между поколенията. Да, непрекъснато се подновява този въпрос, поставянето на този въпрос, младите срещу старите. Всъщност, схемите за ранното пенсиониране бяха точно това продиктувани. Точно защото преди 20 години в ОИСР имаше проблем с безработица сред младите хора. И затова много държави просто караха по-възрастните работници да се пенсионират по-рано, за да могат младите да вземат тези места. Но се оказа, че доказателствата сочат, че изтикването на по-възрастните хора от пазара на труда не помага на младите хора. Независимо от това, младите хора са изправени пред сериозни структурни предизвикателства. Има много какво да се направи по този въпрос. Трябва да гарантираме това, че младите хора трябва да получат необходимия опит, защото каквото и да било образование не е достатъчно само по себе си за пазара на труда. Необходимо е да има образование плюс опит, е, за да могат младите хора да имат достъп до висококачествени места. Има в момента структурни промени и много държави, заедно с мозъчни тръстове, например ОИСР, мислят как да се преосмислят, преструктурират нашите системи за професионално обучение, образование. Трябва да бъдем подготвени към едни нови условия, когато хората ще имат договори с 0 часове, например, а нашите системи не са приспособени към това. Те са замислени за хора, които са работили 40 години на едно и също работно място. Но ние трябва да мислим за това как системите да могат да отговарят на потребностите на различните хора, на различните видове заетост. И според мен това са въпроси, които ще се задават отново и отново. И Европейският съюз, разбира се, сигурно би искал да направи were raised. Yes, thank you very much, Madam Singh. Uh, just... И искам да приключа с няколко бележки. Първо, тази презентация за пригодността за заетост на възрастните хора е качена на нашия сайт, сайта на нашата комисия, може там да я намерите и може би бихме могли да продължим с това прекрасно сътрудничество. Може би ще можете да ни посетите отново, да ни запознаете с вашия нов проект за многообразието от гледна точка на възрастта в предприятията. Това може да бъде и за нас много интересно, за да знаем за да можем да се борим срещу стереотипите, които водят до дискриминация на трудовия пазар. И така отново ви благодаря. Много се радваме, че откликнахте на нашата покана. Надяваме се да видим отново в началото на следващата година. Благодаря ви. Thank you. Now we'll have a presentation. И сега ще изслушам изложение на комисията укрепването на сътрудничество, сътрудничеството между публичните служби по заедостта. Бих искала от сърце да приветствам човек, когато всички познаваме, генералният директор на Генерална дирекция заетост. Господин Корте ще ни представи законодателно предложение – за решението, и сме, променящо решението за засиленото сътрудничество между публичните служби по заедостта. И искам също така да приветствам господин Копфа, който е председател на Европейската мрежа на публичните служби по заедостта. Приветствам господин Волган Милър, който е председател на съвета на мрежата на публичните служби по заедостта. Господин Корте, заповядайте, имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател, за отправената към мен покана. Радвам се на възможността да представя предложението на комисията да се измени решението за мрежата на публичните служби по заедостта ПСЗ. Искам да започна с това, че тези служби са отрешаващо значение в Европейския съюз да помогнат на хората да намерят работни места и да се преодолеят огромните предизвикателства пред пазара на труда. Тези служби имат пряко въздействие върху политиката за заетост по места. И мога да кажа, че от гледна точка на Европейската комисия тези служби всъщност са нашите представители на места. Те изпълняват много от различните видове политика, които са замислени в Брюксел, но те достигат до конкретните хора по този начин, чрез тези служби и тези видове политика. Има много предизвикателства, свързани с функционирането на пазара на труда. Има и много ясни бюджетни ограничения в редица държави членки и има повишени очаквания на европейските граждани за това, законодателите в Европейския съюз. Вие заедно с съвета решихте да създадете тази мрежа да за за да се интензифицира сътрудничеството между тези служби, да се продължи модернизацията и укрепването им. След 5 години съществуване от 2014 година, ние проведохме оценка, която ясно посочи много добрите резултати от дейността на тази мрежа, нейните постижения. Тази оценка, която сигурно вече познавате, беше представена съвсем наскоро, през септември тази година – и тя ни предостави на нас на комисията основа да предложим удължаване на дейността на мрежата. Докладът се опира върху проучване, възложено на външен изпълнител и широко мащабни консултации с граждани, с различни заинтересовани страни, Наистина много е важно службите да дават резултати, да бъдат ефикасни, да постигат своите цели. За нас най-важната част, за нас комисията, е много добрата степен на взаимосвързаност между решеният на Европейския съюз и дейността на мрежата. Както вече казах, това са нашите представители по места. Необходимо е да се подпомагат публичните служби да провеждат политик на Европейския съюз в областта на социалното дело и заетостта, например гаранцията за младеща, Европейския социален фонд и други. Една от реалните ползи от мрежата, искам да подчертая това, е инициативата учене въз основа на най-добрите постижения, взаимното, обуч... взаимното учене, това, което се нарича bench learning на английски – Искаме да се насърчи това взаимно обучение и споделяне на най-добрите резултати. Колегата ще обясни малко повече какво означава това. Това означава, че службите ще промени в регламента, в решението, извинете. Например, упоменават се Европейския стълб за социални права, също така се споменават целите на устойчивото развитие, така че има и някои други по-специализирани промени, които не са от съществено значение за основната част на текста и господин Писаро, докладчик от ваша страна, докладчиците в сянка. Всички заслужават благодарност и се надявам, че наистина ще бъде удължен срока на работа на тази мрежа. Благодаря ви, господин Кофа, благодаря ви, госпожо председател, уважаеми депутати. Аз съм управляващия директор на Австрийската публична служба по заедостта. Искам да ви благодаря за поканата, за възможността да споделя, да споделя с вас моите впечатления и наблюдения. Комисар Тайсън нарече неоднократно нашата мрежа полезен инструмент и ние сме съгласни с това. Начинът по който постигаме нашите цели е чрез много тясно партньорско сътрудничество. В някои случаи дори не сме партньори, а вече сме приятели. Въз основа на отдаденост на нашето общо дело, на взаимно доверие, на взаимното подпомагане. И мога да дам само някои примери за това, как работим заедно и защо мисля, че мрежата е успешна. Първо, организирахме проект за взаимно подпомагане, за да можем да подпомогнем тези служби, които са, свър... които са изправени пред много сложни предизвикателства. Този проект започна през 2017 година в Кипър и проектът беше посъветен на дългосрочно безработните и младите хора – колеги от много държави, включително Австрия, помагаха на колегите от Кипър. След две години интензивна дейност, колегите ни от Кипър постигнаха значителен напредък и подобриха своята система, също така подобриха услугите за работодателите и по този начин беше модернизирана службата в Кипър. Втори пример, в който ползата беше за Австрия. Някои държави се сблъскаха с криза в резултат от притъка на бежанци и ние създадохме работна група за разработване на конкретни методи, практически методи за подпомагане на бежанците. Обменяхме интензивно опит и информация. Това ни помогна. Например, Словения разработи конкретни мерки и като цяло прехода към заетост беше такъв, че беше признато, че публични служби по заетостта са ключов фактор в осигуряване на заетост за обеженците. Освен това, когато комисията излезе инициативата за гаранция за младеща, от гледна точка на изпълнението на тази гаранция ни дадохме своя принос, като ежегодно проследявахме изпълнението на инициативата Гаранция за младеща. Също така ние работихме по изпълнението на документа за политиката, посветен на системата за образование. Смятаме, че системата за образование трябва да бъде повече в центъра на вниманието на Европейската комисия – контекста на инициативата Гаранция за младеща. Ние сме готови да работим по това, така че това са три примера от дейността на нашата мрежа. Мрежата е много успешна организация, както показва и оценката. Искам да подчертая, че ние успяхме да осигурим този успех при положение, че мрежата беше създадена преди 5 години, през 2014 година, но основно успеха ни се дължи на това, че беше придаден официален характер на тази мрежа. Това позволи ясно да формулираме целите, ясно да определим нашата структура, която ни позволяваше да изпълняваме успешно нашите задачи. Аз много се гордея, че съм избран за председател от началото на юли. Всъщност, нашето мото е нека да станем по-добри заедно. И това е свързано с инициативата по взаимно обучение възоснова на най-добрите резултати, Bench Learning и испанските колеги използваха тази методика, за да организират своите регионални публични служби по заетостта. Като ръководител на австрийската публична служба по заетостта, искам да кажа, че Мога да дам два примера. Някои колеги от а, други държави вече поканиха най-добрият ни експерт да работи за тях. А ние, разбира се, направихме това, но сега се сблъскваме с затруднение да намерим замяна за този изключително добър експерт. Знаем, че има много сериозни промени на трудовия пазар не на последно място в резултат от цифровизацията и разбира се, тук е много важна ролята на публичните служби по заедостта и също така, що се отнася до демографските промени, особено в Източна Европа, публичните служби по заедостта, мрежата трябва да намерят отговор на предизвикателствата и се надявам, че Европейския парламент ще съгласи поне с някои от моите наблюдения. Благодаря ви за кратките встъпителни думи. Сега давам думата на докладчика господин Пизаро. Thank you, Mrs. President. Uh, I will speak in, in Portuguese. Благодаря, ще говоря португалски. It's easier to... По-лесно ми е да представя идеите си на този език. Uh, a questão da Europa social é um dos mais importantes. Благодаря, госпожо председател. Сега това е една от най-важните политически теми за европейските граждани – Миналата неделя отбелязахме годишнина от Лисабонския договор. Както знаете, има голям напредък в Европа от Лисабонския договор на сетне, пък и преди това. Функционирането на Европейския съюз в социалната сфера е една функция, която е на сътрудничество и на координация. Гражданите, държат на една социална Европа. И въобще естеството на Европа е социална Европа. Тази е, мрежа на публичните служби по заетост е една отлич, един отличен пример на сътрудничество между държавите членки и подобряването на работата на националните администрации в сферата на заетостта. Мисля, че така всеки се учи от другия. Има обмен на информация между отделните служби, на най-добри практики. Никой не се намесва в правомощията на държавите членки по никакъв начин. Това е само координация и обмен. Успяхме да постигнем едно отлично сътрудничество, където всеки учи бързо от другия, много по-ефективно, по-ефикасно и дава отговор на гражданите. Така че смятам, че е много полезно, много важно че Европейската комисия направи оценка на ситуацията и за това благодаря на същата комисия. Това е една оценка, която а, потвърждава това, което обяви и председателя тук пред нас. Благодаря ви, че сте тук. И това всъщност а, ни тласка да продължим по този път. Трябва да помислим, да видим какви са нашите амбиции. А са нужни по-високи амбиции винаги, е, особено за мрежата. Проблемите на Европа са сериозни. И трябва да действаме смело. Имаме демографска криза, нашия континент целият е засегнат и има много европейски страни, с много млади, които не учат, не работят, нямат никаква заетост и, това е проблем, който продължава да съществува и все още не сме преборили. Имаме континент, в който няма много млади хора. знаете, че има дори 10% изключване на младите хора от пазара на труда. В някои държави се стига до такава стойност. Защо младите хора не се е, появяват на този пазар? И има и хора, които не са достатъчно обучени, какво може да правим в новата реалност за тях, как да развиваме техните умения. От друга страна имаме зелена економика, климатични изменения. Тоест има много аргументи да продължи да функционира тази мрежа. И се надявам да се даде един тласък, един принос. И аз като докладчик по това досие, много държа на него с помощта на колегите от парламента, да дадем по-голяма тежест на дейността на една мрежа, която е един отличен пример а, за да покажем, що е то социална Европа. И най-логичният метод, според мен, е от долу нагоре. Благодаря ви. Thank you. Now for EPP. Благодаря за НП. Докладчик в сянка. Заповядайте. Thank you very much. Uh, first of all, I'm going to speak Swedish. Uh, uh... Ще говоря на шведски. Благодаря. На първо място много съм удовлетворена, че мрежата получи нов тласък, ново доверие, не може да продължим да си помагаме, за да подобрим възможностите за работниците. Разбира се, че има различия между държавите членки, но точно за това можем да се учим един от друг. Аз смятам, че парламента може да изиграе важна роля тук и силно се надявам да може нашия пример да бъде максимално добър и безпрепятстван, за да си сътрудничим с докладчика, с докладчиците в сянка, Бих искала да чуя как вие е, си сътрудничите с други заинтересовани страни, с действащи лица? Смятате ли, че може вашето сътрудничество да се разшири допълнително? Благодаря. Сега от името на Реню, госпожа Вели. Thank you, Madam Chair. I speak in Bulgarian. Уважаема госпожо председател, уважаеми представители на Европейската комисия и на Европейската мрежа на публичните служби, <clears throat> скъпи колеги, искам да благодаря, благодаря на представителите за направеното а, представяне на законодателното предложение и на работата на мрежата. Споделя мнението на колегите си, че Европейската мрежа на публичните служби по заетостта допринася за модернизирането и укрепването на националните публични служби. Създадената структура за сътрудничество помага на страните да координират своите политики и действия във връзка с безработицата и съдейства за укрепване на Европейската рамка за економическо управление. Доброто функциониране и ефективността на публичните служби по заетост са от съществено значение за улесняване на успешния преход и интегриране на пазара на труда и обучение на безработните лица. Оценката показва, че мрежата допринася за тяхното модернизиране и реформите в целия Европейски съюз. В допълнение трябва да се отчете и напредъка, постигнат по прилагане на схемата за гаранция на младеща, както и инициативите, насочени към добро интегриране на дълготрайно безработните лица на пазара на труда. Считам, че няма съмнение, че дейността на Европейската мрежа на публичните служби по заетостта следва да се продължи и да се увеличат капацитетът на службите и тяхната ефективност чрез осигуряване на платформа за сравнение на резултатите от работата им на европейско ниво, за установяване на добри практики, за развиване на система за взаимно обучение, разработване на новаторски, на основани на факти политики. Считам, че могат да се направят и някои подобрения, като например засилване на сътрудничеството между публичните служби по заетост и другите доставчици на услуги в социалната сфера и в сферата на заетостта, за да се улеснят търсещите работа. Добре би било да се подобрят и мерките за измерване на резултатите на работните програми на публичните служби по заетост, за да се гарантира ефективността на услугите, както и това, че те ще са от полза на всички хора и не изключват най-уязвимите групи. Публичните служби по заетост трябва да бъдат подкрепяни на национално ниво, за да имат нужния капацитет, квалифициран персонал, техническо оборудване, което е от съществено значение за цифровизацията, модернизацията и качеството на предоставените от тях услуги, за да се отговори на високите очаквания на гражданите и на предизвикателствата, свързани с дигитализацията, зелената економика и застаряващото население. Благодаря ви. Now... Благодаря. Сега от името на зелените заповядайте. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Il faut dire que euh, l'ambition et l'attente de nos concitoyens pour une Europe sociale est telle. Когато говорим за социална Европа, трябва да кажем, че нещата не са на висота. Нужна е нова законодателна рамка, която да дава възможност да се отиде много по-нататък в изграждането на социалната Европа, която нашите съграждани очакват. Нужна е координация. Разбира се, че има координация. Виждаме, тя функционира и насърчаваме тази координация да продължи и в бъдеще. Но сега нужни са амбиции. Трябва да се вложат политически амбиции в сърцевината на тази координация. Ще цитирам три амбиции. Съвсем наскоро казахме, че има климатично трябва с, с климата да се предприемат спешни мерки. Има извънредно положение във връзка с климата. И затова е нужно обучение и образование, защото този сектор може да създаде нови работни места и ще даде възможност да се отговори на тази спешност, на това извънредно положение. След това равенството на половете. Отново и отново има неравенство там между мъжете и жените. Всички политики, свързани с обучението и образованието, трябва да имат такава цел в себе си. И след това, имайки предвид националните прерогативи, трябва да се даде тласък, да се натиска е, да има повече участие от страна на държавите членки, особено по въпроса за защита на работниците и борбата с несигурните работни места. Сега, искаме гъвкавост, работодателите постоянно искат гъвкавост, за да бъдат по-ефективни, по-ефикасни. Ние обаче трябва да гарантираме сигурността на пътя на работниците и у нези, които а, търсят работа. Трябва всички да спечелят от това. И работодателите, и работниците. Трябва да има желание за сигурност за работниците. Благодаря. ID we have Madame Zambelli. Госпожа Замбели. She's not present. Anybody on behalf of... Тя отсъства, някой от нейно име няма. Uh, is here, Madame Shidlo is not present. Представителя на ЕКР също отсъства. That's it. So, Madame Jungerius, you ask for a floor. Госпожо Юнгериус, искахте да кажете нещо. Аз не съм докладчик. Благодаря, че всички работят така добре по тази тема. Имам простичък въпрос. Показахте положителни, положителните резултати от работата на тази мрежа на публичните служби по заетост. Ако сте толкова удовлетворени от работата, защо не направим постоянна система? А, само 7 години да искаме удължаване. And Madam Sanders? Мерси, госпожа Сандер. Благодаря, госпожо председател. Всички европейски държави са изправени пред едно предизвикателство, а то е да дадат на служителите, които вече са заели своя пост, но и всички онези, които търсят работа, да развият компетентности в две основни сфери. От една страна цифровата сфера и от друга страна един друг сектор, който все още се развива и който оказва своето въздействие върху климатичните изменения – Имам предвид новите компетентности. Службите по заетост в Европа са изправени пред това предизвикателство. Трябва да продължат да си сътрудничат и да работят заедно по тази тема. Що се отнася до организацията? За да дадем на хората достъп до работа, професионалното обучение и образование е един изключителен инструмент. Сътрудничилите сте ли, ли си вие с тези служби и как работите с агенция на европейско ниво, което познаваме добре, а тя е СДФО? So we have two questions, both of... Два въпроса. Надявам се да отговорите. Господин Корте, вие сте прав. So, first of all, thank you very much. Благодаря ви много на докладчика, на уважаемите депутати, които взеха думата. Това, което мога да кажа е, че наистина подкрепяте продължаването на тази мрежа. Много се радвам, че така реагирате на предложението. Имаше въпроси. Първият въпрос беше за другите заинтересовани лица. Ще отговоря с да. Това се споменава в пети член на решението. Предложението предвижда разширяване броя на заинтересованите страни, с които да се проявят консултации, които да участват. В отговор на госпожа Сандер ще отговоря да, СДФОП. Пряко се споменават европейските агенции сега, които са партньори на мрежата. Те трябваше и до момента да са, но това вече е изрично споменато и СДФОП е един от тези партньори. Да, отговорът е такъв. Що се отнася до умения и школи, СДФОП е важен партньор на мрежата. Then, uh, en ce monsieur... Що се отнася до въпроса на господин Сартури? Наистина, да, висока амбиция, казахте вие. Аз съм за това. Това, което споменахте вие, вече е покрито като рискове. По един или друг начин от нас. Но ние сме готови, комисията мисля, че също. Ако искате да ни дадете малко по-преден план, ние ще го заемем с удоволствие. Както казахте, климатичните изменения и а, спешното положение из, връзка с тях, пазара на труда, как ще бъде засегнат. Споменахте и цифровизацията и последствията от същата. Може да споменем, разбира се, и климатичните изменения. Те също са изключително важни. Също нас е и за между половете. Вече се работи по темата, но може още да се работи и да излезе на още по-преден план. Защо само 7 години бе другия въпрос? Госпожа Юнгериус. По-дълъг е срока дори от днешния. Искаме да стабилизираме мрежата, поне в рамките на финансовата перспектива, т.е. многодишната финансова рамка МФР. Така ще можем да направим ясна оценка. Ще видим. Пак ще разгледаме и този въпрос. Предвидена е оценка след 4 години. В рамките на тези 7, първо след 4 и после след 7. Това е. Това бяха въпросите. Благодаря ви. Kopf, yeah. Yeah, of... Имаше въпрос на съдокладчик за сътрудничеството. Една от полките, които извличаме при озряването на мрежата, е, че не може да копаеш само своята градина. Много от въпросите могат да се разрешат с, в сътрудничество с други, като например образователната система, социалната система на другите държави членки. И става дума за сътрудничество също така и с частни дружества, с работодатели, но и с частни служби по заетост. Спомням си едно стане на съвета, където имахме представители на такива частни агенции за заетост и тази мрежа трябва да се отвори още повече. Трябва да си сътрудничим и с ЕМКО. ЕМКО и Европейската комисия са постоянни членове на нашите срещи. Така че каня всички заинтересовани страни, на работната ни група, на нашите срещи и в самите държави също. Там се надявам всички да участват, за да помогнем хората да си намерят работа посредством сътрудничество. Няма друга възможност за успех, само сътрудничество. Господин Сартури пита за климата. Ако искате да се борите с климатичните изменения, наистина, са необходими силни законодателни мерки, според мен. И това ще е проблем за хората, които работят в някои сфери. Но ще има и нови работни места. Така че е много трудно. Политиката на пазара на труда много трудно може да обучи онези, които напускат работните места. Трябва да ги напуснат и след това да се опита да ги въведе там, където излизат нови работни места. Понякога това не може да се случи. Но тъй или иначе трябва да се помогне на онези, които ще загубят работата си. Борбата с климатичните изменения е голяма тема за политиките на пазара на труда и за нашата организация и за това мислим на тази тема и искаме да обучим хората по новите професии, които се появяват. И последния въпрос, по който искам да коментирам. Извинявам се, но не съм сигурна как се произнася вашето име. Джунгериус ли? Извинявам се. Да, казахте, защо да не е постоянна системата. Ми вижте, това е политическо решение. Аз не се притеснявам, убеден съм, че следващата оценка също ще бъде положителна. Вярвам в работата на тази мрежа. След 7 години пак ще получим мандат и ще получим внимание политическо. Благодаря. Thank you very much to... Благодаря на всички ви особено на гостите. Искам да ви припомня как стоят нещата във времето. 30 януари, крайен срок за изменения. Гласуването в нашата комисия е на 26 март идната година. Благодаря ви! Now we have an uh, exchange of view. Обмен на становища. On the presentation of... Обмен на становища за работата на ЕКАС за излагането на а, химикали, тяхното въздействие на работното място. And I would like to warmly welcome the ECHA representatives and thank them. Приветствам представителите на Агенцията по химикалите. Много се радвам, че те намериха време за нас и приветствам представителите на комисията, с които комисията МПЛ работи много продуктивно в миналото. Работихме по приемането на три директиви, карсеногени и мотогени, които директиви са, имат за цел да спасят живота на стотици хиляди работещи през следващите години. Освен това, приветствам и колегите от Енви. Тук има ли всъщност колеги? Не, няма колеги от Енви, но те ще дойдат, защото сме поканили колеги от Енви. Защото Енви е комисията, която издава становища по това законодателство. Мисля, че може да започнем и те ще ни ще се присъединят към нас в последствие. И така, това, тази обмяна на мнения бе решена и приета през октомври на заседанието на координаторите. Целта е да видим какво е състоянието на нещата в момента и какви са бъдещите развития на законодателството, а също така да видим и какви са действията на Агенцията по химикали по отношение на излагане на, на опасни вещества. Има проект в пилотна фаза. Пилотът започна през януари 19 години и ЕКА ще излезе с препоръки за законодателството за безопасност на работното място. Давам думата на госпожа Арно от Генерална дирекция заетост за кратка презентация на законодателството след което ще продължим с господин Бьорн Хансън, директор на агенцията. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, за мен е наистина голяма чест и удоволствие да съм тук сред вас, заедно с колеги и представители от службите на комисията и самата комисия. Най-напред искам да кажа, че, че ще се стараем в областта на безопасността на работното място да си сътрудничим много продуктивно с вас. Ще опиша ситуацията къде сме в момента. Просто да ви напомня, в областта на здравето и безопасността, член 153 от договора за е, функционирането на Европейския съюз залага подобряването на работната среда, професионалното здраве и безопасността. Ние имаме минимални изисквания, заложени в съответните директиви. Всичко това законодателство бе оценено наскоро ние разгледахме рамковата директива, която е основният законодателен акт в областта на професионалното здраве и безопасността. Оценихме и свързаните директиви и стигнахме до заключението, че те са доста добре функциониращи, но е необходимо да бъдат направени някои модернизации, малки промени. В същото време ние имаме и многогодишна програма и стратегии в тази област, например стратегическата рамка за професионално здраве и безопасност. Тя ще приключим следващата година. През миналата комисия ние приехме едно съобщение, което <clears throat> е, представя заключенията на оценката и задава следващите модернизации в областта. Мисля, че просто ще ви дам една, едно общо представяне. Това е рамковата директива, представена като дървото на слайда. Имаме и отделни директиви за съоръженията, за, за защитните съоръжения, за безопасността, за младите хора на работното място, бременните жени, минералната индустрия, рибарството и нараняванията. Биологичните, химическите агенти, физическите агенти, като например оптичната радиация, шумът и лъчението – но това, за което аз ще говоря днес, е директивата за химическите вещества. Това е директивата, по-широката директива за химикалите и по-специфичната директива за канцерогенните вещества и мутагенните и директивата за асбеста. Под тези три директиви има възможност да се задават прагови стойности и това е което стори предишната комисия. Тя зададе прагове за определени вещества. Тук имам предвид директивата за канцерогенни вещества и мутагени. А ние сега предлагаме <clears throat> нови прагове за други вещества. Може би тук ще приключа и ще дам думата на колегата от ЕКА, Агенцията по химикалите. Той може да ни каже какво се случва в агенцията. Ние от много години разчитаме на резултатите, които информацията, която получаваме от агенцията в Хелсинки. Господин Хансен, имате думата. Благодаря. Аз имам само един слайд, така че нещата доста се улесняват. Това е слайда, на който искам да се спра, но първо ще ви разкажа една история и след това ще се спра на слайда. Благодаря ви за поканата и благодаря на депутатите за интереса. Много се радвам, че мога да обясна как стоят нещата от перспективата на Агенцията по химикалите. В един много прост свят ние бихме видели, че има един химикал и, и има работника. Химикалът не се интересува дали е регулиран от дадено законодателство – или пък от разпоредбите на агенцията, дали той предизвиква рак или алергии. От друга страна имате работникът или служителят и той е предмет на законодателството. То иска работникът да е здрав и да е в безопасност. Безопасността е първичното в законодателството. <clears throat> Всъщност, законодателството за химикалите и законодателството на агенцията работят едновременно. Те се допълват. Так, този конструкт не е случайен. Въпросът е, че химикалите работят последния начин те биват произвеждани и е ние следим къде химикалът е в контакт с работника. Работникът от друга страна е защитен от законодателството за здраве и безопасност и се следят неговите всички дейности на работното място и всичките контакти с химикалите. Ясно е, че без един от елементите работникът няма да е в безопасност. Важно е да се знае какво прави законодателството за химикалите. То дава всичката информация за химикалите, които се използват в Европа. Дали химикалът пре, произ, е, предизвиква рак, алергии или кожни дразнения. Така, Работникът може веднага да разбере от етикета какви са опасностите при работата с този химикал. Дали той е опасен или не. Това прави регламентът РИЧ. На следващо място дават се изисквания към производителите и, при, по, и за цялата верига на използване на химикалата за безопасност. Така че информацията за безопасност стига до работника. И тук агенцията поема своята роля и започва да гледа къде са химикалите, какви са опасностите от химикалите и как може да се осигури безопасността на работника. Има един, една пресечна точка между двете, двата вида законодателства, а именно въпроса за това кога химикалът е безопасен. В законодателството за здравето и безопасност също има тази концепция. В законодателството, с което се занимавате вие, това се казва прак на експозиция – ние не сме го измислили, ние го наричаме обаче ДНЛ праговите стойности. Това е нивото обаче. Това, е, това са нивата, до които експозицията за работника е разрешена. Тези прагови стойности трябва да се зададат на европейско равнище и ние сме благодарни на агенцията ЕКА, защото може да зададем тези нива за химикалите и то на базата на научни изследвания и независимо как погледнете, дали гледате ОС законодателството или РИЧ законодателството – праговете са едни и същи. И така, това е фоновата информация. Тя ни дава възможност да дадем нашия принос симултанно, да дадем нашия принос както за работата по химикалите, така и за работата в ОШ. Работят в агенцията 650 сътрудниката. Другият начин да дадем нашия принос е последователността. Важно е кога един работник и гражданин да забележи кога ние, регулаторите, подкрепяме агенциите по един последователен начин. И да се направи това по един подход с една агенция, да защитим работниците от научна гледна точка. Ние показваме последователност, което поне не разрушава доверието на, доверието на гражданите в европейските институции и европейската наука. Напротив, ние даже може да възвърнем част от загубеното доверие. И така, ние не задаваме ни праговите нива. Това се прави от един гладък процес в комисията и в Европейския парламент, заедно с съвета. Това е законодателния процес. Какво правим ние? Ние предлагаме научните консултации и, и данни, за да може да стъпите вие на тях и да си вземете решенията. Това, което се отнася до химикалите, е, мога да кажа, че ние правим е, описваме информацията на етикетите и, вещества, и, и качествата на веществата. Какво ние очакваме от комисията? Ние координираме работата си с колегите от Генерална дирекция раз, растеж, околна среда и заетост. Ние сме в постоянен диалог с колегите от Генерална дирекция заетост, за да кажем докъде сме стигнали ние, какво е нашето знание, къде би могъл да възникне про- проблем и как законодателството може да го реши. Когато имаме запитване или е, заявление, ние правим публичен и правим публична консултация, изготвяме научен доклад и целият пакет е представен, се представя на Комисията по оценка на риска. Те стигат до заключение по отношение на нашия научен доклад. Има няколко човека, от Комисията за праговите стойности. Те вземат решенията си в Люксембург и те станаха експерти в нашата комисия. Това е важно, за да имаме и ние достъп до тяхното знание. И така, след това нашия доклад стига до Брюксел и започва нормалния процес, който вие познавате. Комисията излиза с решение, след което в зависимост от праговите стойности нещата минават или през комитологията, или през обикновената законодателна процедура. Ще приключа с малко провокативен и иллюстративен материал. Някои хора казват, че Рич има превес и поема първите две стъпки в определене на праговите стойности. Според мен обаче Ош поема водещата роля, защото от Ош имаме нуждата да получим научните данни – и ние работим именно в дух на ефективност и последователност в, в сътрудничество с генералните дирекции, като нашата цел е естествено по-висока безопасност за работниците в Европа. Госпожо Сет, ако искате вие да добавите нещо във въведителната част. Да, благодаря ви, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Само искам да добавя че наистина работата се води в екип по тези прагови стойности на излагане на въздействието на химикали на работното място. Работим по конкретни вещества, например Разбест и кадмий. Благодаря. Ще имаме само един кръг от въпроси и отговори. Виждам, че госпожа Йон Гелюс иска да зададе въпрос и след това господин Данилс. Заповядайте. Много ви благодаря. Благодаря ви за това изложение. Мисля, че вашата дейност наистина е от голямо значение. Мисля, че в частта на работата ни в тази комисия по безопасните и здравословни условия на труд. Ние сме много подпомогнати от вашата дейност. Бях доста обезпокоена от факта, че първоначалните писма за мисията от новата председателка на Европейската комисия Цялата тема за безопасните и здравословни условия на труда, цялата дейност, за която говореше директора, всичко това беше абсолютно забравено. Все едно това е извън обхвата на работа на Европейската комисия. Не знам дали мога вас да ви помоля за обяснение на този факт, но трябва да признаем, че бях по-доволна от отговорите, които даде Николас Шмита, новия комисар, по време на своето изслушване, когато той говореше по тази тема. Но наистина бях притеснена, защото реших, че това изпадна извън полезранието на комисията, но сега виждам, че все пак това влиза в обхвата на нейната дейност. И така, мисля, че през миналия мандат ние работихме по канцерогенните, мутагенните вещества, вещества, нарушаващи работата на ендокринната система. Но чувам, че четвъртия номер ще бъде представен само след лятната почивка следваща година. Може би все пак бих могли да и изчакаме и да видим дали няма по ран да бъде внесен на съответната проектодиректива. Не знам дали мога да задам този въпрос. Вие работихте с всички тези консултации, но дали, ако вие бихте имали тази възможност, дали бихте определили приоритетния списък на вещества, по които да работите? И дали бихте могли да предложите тези определени от вас приоритети? Или може би вие имате някакви тайни желания, свързани с вещества, които в момента са предмет на консултации и може би в резултат от тези консултации просто те бяха забравени или загърбени. Благодаря, господин Данилс. Благодаря. Благодаря ви, че ми давате думата. Благодаря на комисията, на господин Йохансен за интересното изложение. Както аз вече казах, очевидно е, че Европейският съюз има важна роля при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труда. Наистина много е постигнато през последните години, независимо от това, Ситуацията днес показва, че те първо има да се извърши много работа. 80 хиляди души умират всяка година от рака поради това, че са изложени на вредни вещества на работното си място. Не трябва да допускаме това, така че това показва, че имаме много какво да направим. Имам конкретни въпроси. Първо за директивата за азбеста, която определя пределните стойности на излагане на азбест на работното място, доколкото аз разбирам и знам, че най-малкото синдикатите са съгласни с това, е, че сегашните прагови стойности в директивата не са достатъчни за надлежна защита на работниците. Ако четете това заедно с увеличаването на необходимостта от реновация на много сгради в Европа, например, за да могат да бъдат постигнати целите в областта на климата, ще видим, че ще има значително нарастване и излагането на въздействието на азбеста през следващите години. Дали не трябва да се променят праговите стойности в директивата, за да бъдат по-добре защитени работници? Беше задан тук въпроса за директивата и забавен на четвъртия пакет – но от моя гледна точка трябва и да се разшири обхвата на директивата, да се обхващат не само канцерогенните и мутагенните вещества, но също така и вещества, увреждащи е, репродуктивната система. Госпожа Сартори. Благодаря, господин, госпожо председател. Благодаря ви за експозето и на нашите гости. Има все пак големи рискове, независимо от това какво се прави и това нарушава основните права на сигурност на работното място, ако не се вземат предвид тези излагания. Метода за залагане на граничните стойности е истинската тема тук. Едно вземане на решение когато връзката между цената и бенефициера е доста неясна. Искам яснота, искам конкретни отговори. Разбира се, че говоря, разбира се, за принципи, не за конкретни случаи. Не, не, не искам да създавам някакъв проблем. Каква е методологията, която се използва от Европейската агенция по химикалите? И днес трябва да чуем конкретика за методиката. И Бих искал да ми обясните, точно като на ученик, аз съм млад депутат, не познавам добре темата, така като на ученик да ми обясните каква е разликата между оценката на риска на граничните стоености на излагане и риска, който определя агенцията. Дали всички тези процеси ще защитат нашите служители – или пък те ще продължат да бъдат в опасност. Законодателството трябва винаги да защитава служителя. Или пък, и ви го казвам, економическите а, така, съображения влизат в този процес на оценка. Ако решим, че економиката е по-важна или економическите фактори, то тогава оставаме с остатъчен риск за служителите. И мисля, че истинската тема тук е как да избегнем економическите, финансовите предизвикателства да не ни попречат е, и да не оставяме на риск нашите служители. Нашите граждани в Европа слушат за Европа, която защитава, която е до граждани на европейския работник. Не иска да има законодателство, където няма защита за него, а има друга защита, която е за економическите оператори. И нещата се позамитат, а не се защитават неговите права. Мистер Николао. Господин Никола, благодаря ви, госпожо председател. Много интересно беше това изложение. Аз проявям голям интерес към темата, защото съм химик по образование и също така съм член на Националното сдружение на химиците. Беше ми много интересно да изслушам вашето изложение. Признавам необходимостта от научна обстановка на вредните вещества на работното място. И това не само е свързано с резултатите за здравето, но също така трябва да се мисли и за превенцията, така че да можем да изпреварваме събитията, не да изоставаме от тях. Искам да ви попитам следното – от вашето изложение разбирам, че обосновката ви се прави след като комисията вече подготвя проекто списък на определени вредни вещества и вашата агенция трябва да обоснове кои ще са праговите стойности, как ще се определят но от тук не проистичат ли някои проблеми? Например, ние знаем, че Европейската комисия понякога и информацията, която тя получава, много често се получава от различни частни предприятия, организации, които имат своите економически интереси, страхуват се от конкуренцията и нататък. Според мен има едно изкривяване на информацията, която се представя. Много пъти наблюдаваме такива ситуации, каквато имаше с глифозата. Е, имам своето мнение, разбира се, това не е нещо, което в момента обсъждаме, но дали няма да бъде по-добра защитата на работниците и околната среда, ако имаме един независим орган, който би извършвал преглед на веществата, които се използват при мащабни промишлени производства. Един орган, който да не зависи от мнението на комисията, което често се основава върху идеята за това какви резултати трябва да бъдат постигнати госпожа Десутър и после госпожа Бент. Госпожа Десутър, благодаря ви за това, че ми позволявате да задам въпрос. Извинявайте, че дойдох с известно закъснение, но това е тема, която много ме вълнува. Въпросът ми до голяма степен ще съвпадне с това, което вече беше казано. Както разбирам, комисията следва процедурата за определяне на праговите стойности – комисия взима решение за това по какви вещества ще работите. И според мен това е до известна степен политическо решение. Да, разбира се, сигурно има принос от страна на експертите, но в крайна сметка това е политическо решение и доколко независимо може да работи Европейската агенция по химикалите. Да, разбира се, вашата работа е прекрасна, вие сте високо, високо квалифицирани експерти, но все пак аз мисля, че това има едно заболяване, ако мога така се изразя, и то е политическия контрол, защото ако Европейската комисия наистина иска да постигне нулево замърсяване, това е, разбира се, е прекрасно. Трябва да бъдат тогава проверени всички вещества, които засягат работниците на работното им място и трябва да има един абсолютно безкомпромисен научен процес, без да има някакви изкривявания. Тоест, проблемът е на съществуваща взаимовръзка между политическото и експертно ниво. Как ще реши този проблем, госпожа Бенет? Много ви благодаря за цялата ви работа. Аз работих в синдикатите в Дания и имаше много проблеми с излагането на работниците на различни вредни вещества. На датски. Er Когато готвим тези списъци на опасните и вредни вещества, може би трябва тези списъци да са съпроводени с някакъв коментар към всички нас. Не е достатъчно да имаме само 5, 6, 7, 12 вещества, които са много опасни и други, които са по-малко опасни и безопасни. Ние трябва да знаем, че в Европа Има вещества, които са опасни и работата с тях трябва да стане по-кратка като процес. All of your questions and now who's going to take the floor first to answer the questions, please. Имате възможност сега да отговорите на въпросите. Заповядайте. Много ви благодаря, уважаеми депутати, за всички тези въпроси. Ще се постарая да отговоря на тези, които попадат в моята сфера на компетентност и след това ще дам думата на колегите. Първо, когато става дума за амбициозните цели за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ние забелязахме много ясно в речта на госпожа фон дер Лайн, че се поставя много силен акцент върху стълба за социални права. А ние знаем, че Стълбата също така е посветен и на здравословните и безопасни условия на труд. Това беше важно упоменаване от нея страна. Освен това, тя спомена за плана за действие за борба с рака. И ние знаем, че този план ще бъде много широк. Той ще обхваща научно-изследователската дейност, общественото здраве, но също така има много важно измерение и това са безопасните и здравословни условия на труд. Разбира се, когато комисар Шмидт се срещаше с вас, ние знаем, че той много ясно беше заявил за значението на безопасните и здравословни условия на труд. Така че ние много се радваме за това, че се говори за това на високо политическо ниво и ние много се радваме на възможността да продължим нашата работа в тази сфера. Когато вие говорите за четвъртата директива, четвъртия списък с вещества, не съм съгласна с вас, че става дума за забавяне. Смятам, че процедурата е съвсем рутинна, тя трябва да премине през всички етапи и може би ще бъде по-точно, когато премина към следващия въпрос. Факт е, че е имало смяна на Карула при комисията – едната комисия предаде штафета на другата. Така че искам да ви уверя, че ние работим много сърдно и още през лятото сме готови да представим новия пакет. Сега, по въпросите за асбеста. Както вече споменах, когато упоменах законодателството има само една директива, която урежда материята свързана с Веста, но разбира се, ние се вслушваме към вашето мнение на парламента и мнението на други заинтересовани страни, че това е много важно вещество, което изисква много повече внимание и това е нещо, с което ще се занимаваме през следващите месеци, т.е. ще започнем един нов процес. Вещества, увреждащи репродуктивната система – Почтеми депутати, сигурно си спомняте тристранните преговори и обсъжданията по трите предишни изменения на директивата за канцерогени и мутагени вещества и със законодателите помолиха комисията да мисли по-сериозно как трябва да се определи подхода към тези вещества в рамките на четвърта директива и службите на комисията работят по това. Има едно изследване, което разглежда различни варианти за това как най-добре да се реши проблема. В момента провеждаме консултации с трипартитната, трипартитната комисия, която е целева работна група по химическите вещества. И там са представени работниците, работодателите и правителствата. Точно в момента те водят изключително оживено обсъждане възоснова на вече споменато от мен изследване и други данни. Разбира се, в крайна сметка комисията ще вземе решенията, но в нашата сфера ние винаги много внимателно се вслушваме в това, което ни казва този комитет. Следващото заседание ще бъде през пролета, така че определено много внимателно следим какво случва. Що се отнася до метода? Сега метода за граничните стойности. Колегата обясни как това се случва в рамките на агенцията. Но това е само един от етапите. Говорихме за това, как се прави приоритизирането на веществата и разбира се, че комисията и вие сте прав. Това е политическо решение. Но отново комисията изслушва изключително внимателно становището и съветите на консултативния комитет по сигурност и безопасност на работното място. Това е една работна група, това са хора, които всички са химици, експерти и те са хората, които ни съветват на базата на договорите. Има също и консултации с социалните партньори. Това е една консултация, един процес, който е записан в учредителния договор, та там се прави това приоритизиране. И след като е извършено то, даваме на ЕКА този списък. Те работят. Отново се връща в комисията след тяхната работа. Това отива на консултативен комитет. Ето ви тристранното естество. Работници, работодатели, държави членки обсъждат и освен това се прави и външно изследване. Допълнително то разглежда какви са ползите, какви са а, разходите и се дават вече съвети на базата на това. Това становище, този съвет се приема от пленарното заседание на този консултативен комитет. Това са публични заседания, можете да ги наблюдавате или поне да ги прочетете. Комисията наистина вярва на този комитет. Също така работим и във вътрешен план, за да направим оценка на въздействието, защото ние трябва да аргументираме граничните стойности, които предлагаме. Това минава в вътрешен плат. Правим също оценка с генерална дирекция ГРОУ и много други, тази по здравеопазването и така нататък. Та минаваме през службите на комисията. И след това имаме съвет на оценка на въздействието, който разглежда дали тези стойности са солидни, са валидни, са оправдани, са добре аргументирани. ако всичко това мине, предложението на Европейската комисия се приема, изпраща се при вас и в съвета в същото време и по този начин вие и вече държите в ръцете си това предложение, има тристранни срещи и там вече нашата роля е да даваме подкрепа. Подкрепа, ако имате нужда, по време на дебатите. Извинявам се, че говорих прекалено дълго и подробно, но се надявам, че така съм ви отговорила, защото вие искахте яснота, подробности. Надявам се да съм ви отговорила. That, uh, this... Мисля, че като че ли това бяха въпросите, които бяха отправени към мен и сега ще дам думата на другите оратори. Много ви благодаря, Шарлот. Аз мисля, че наистина списъкът е равномерно разпределен. Нека да започна с независимостта на агенцията. Ние в съответствие с учредителния ни регламент сме независими. Разбира се, независимостта е свързана и с прозрачността. Ние максимално се стремим и правим все повече за това да бъдем наистина прозрачни. Всички въпроси, всички желания да се разбере какво правим, са нещо, на което ще отговаряме, точно защото прозрачността е в основата на независимостта. Има и механизъм за контрол, няма сега да говоря подробно за това как работи управителният ни съвет. Има управителен съвет, има двама представители там, избрани от Европейския парламент. Има диалог с парламента. Веднъж годината се срещаме с комисията Енви и тук отново се проверява нашата независимост. Разбира се, с радост бих се срещала с вашата комисия веднъж годината, ако искате да говорите с мен във връзка с независимостта на работата ни. Що се отнася до методиката, економическите съображения, едно от предимствата на това, че имаме толкова научна агенция, че когато се създава такава агенция, има един научен орган, който официално и като публично достояние съобщава за своите констатации на Европейската комисия. Така че има ясно разграничаване между научното становище за това какво е необходимо и това, което се взима като политическо решение възоснова на това становище. Така че ще се осмеля да кажа, че самата структура, самото съществуване на агенцията вече гарантира, че вие знаете кое е научното становище и кое е политиката. Така че разделянето е много ясно. Няма да говоря подробно за методиката, но съм сигурен, че можем да опитаме но това ще отнеме много време. Обаче има документ с насоки, който е разработен съвместно с нашите експерти, нашата агенция. Преди също така да отчетем мненията на експертите от комитета на експертите в областта на здравословните и безопасни условия на труд, така че има документ с насоки, който определя методиката за установяване на пределните стойности на излагане на определени вещества. И това е същата методика, която се използва при РИЧ. Тайни списъци, не, няма такова нещо. Нещата може би така изглеждат, но това е защото все още не можем да е, публикуваме в интернет абсолютно всичко, което бихме искали, но така или иначе вие, не може, вие може да ни задавате каквито искате въпроси, така или иначе ние казваме на комисията какво може да бъде източник на обезпокоеност, на загрижеността. Ние разглеждаме различни химически вещества и ние предоставяме научното си становище на комисията, която в крайна сметка решава също въжи и за рич, и за други инструменти, като например етикетирането. И преди да дам думата на Кристал, ще кажа следното по канцерогените, мутагените и репротоксичните вещества, ние вече определихме от 12 до 14 хиляди такива вещества. Не мога да ви кажа съвсем точната цифра в момента, но те, са регистри... те бяха регистрирани на европейския пазар, но вече са оттеглени от пазара. Така че ние работим по това Въпросът е да решим проблема с останалите 400 вещества, за които знаем, но също така трябва да работим с вещества, за които все още не знаем, че те са канцерогени, но те де-факто са канцерогени и работещите са изложени на тях. Това е една от големите ползи на РИЧ за заместването, говореше почитаемата депутат от Дания. Да, наистина времето между определянето на проблема до взетите мерки е също нещо, което е важно за нашата агенция. Ние правим всичко възможно, за да съкратим тези срокове. Разбира се, бих искал да ви обясня всичко това много подробно за това как ние работим, по това как напредваме, но искам за сега да ви уверя, че ние наистина работим по това. Исках да кажа нещо за списъка за приоритизиране. По РИЧ, това, което се постигна последните 10 години, е натрупване на информация за химикали. Имаме информация за всички химикали, които са на пазара, над един тон количество. Най-голямата база данни химикали по света. Тази база данни винаги се следи от нас в процесите от РИЧ. Работим с държавите членки, с компетентните органи, за да се приоритизират различните вещества по процедурата РИС за ограничаване на определени вещества и тяхното ползване или пък разрешаване на определена употреба. В този процес има диалог с държавите членки. Работим заедно, за да разберем най-добре какви са правните инструменти, които трябва да бъдат предприяти или приети, за да работят най-добре. Има диалог и има държавите членки изразяват своето становище, коя е граничната стойност, която е най-добра. Те могат да го направят с своя представител в комисията или в ОШ. Така че отлично е сътрудничеството. И става посредством държавите членки самото сътрудничество. Thank you very much. Много ви благодаря за представянето. Благодаря ви за обмена на становища. Благодаря, че отговорихте на всички въпроси на членовете на нашата комисия. Благодаря ви за времето, което отделихте. Надявам се да се видим отново, когато работим по темите, които обсъдихме току-що. Thank you. Thank you. Това беше края на